Good afternoon, colleagues. Uh... Добър ден, колеги. След малко започваме мини-изслушването относно контрола върху придобиването и притежаването на оръжие, но първо, разбира се, трябва да приемем дневния ред. Отбележете, че по точка 21 устния въпрос във връзка с доклада на Сената за използване на изтезанията. Има отлагане. Ако нямате възражение, това се приема. Нямаме превод на ирландски и хърватски. За съжаление, това е по две. По трета точка имаме препоръки на координаторите господин Хала Хахо от ЕКР ще бъде докладчик по доклада за европейските документи за пътуване при гражданите от трети страни. Госпожа Моника Майя от ЕКР ще бъде докладчик по базите данни по външните граници. Господин Кърхъл от ЕКР ще бъде докладчик по доклада за обмен на информация с граждани на трети страни и съответно използването на Европейската система за информация за съдимост. Имаме и стратегическите споразумения с Република Бразилия и Европол. Това са препоръките на координаторите. Всичко това е във вашите папки. Накрая нека ви напомня, че утре в 10 часа ни предстои гласуване, така че моля ви да дойдете със своите карти за гласуване. Трябва да одобрим протоколите от заседанията, които са проведени до сега. Разполагате с датите. 26 май, 23 април, 14 април, има ли възражения? Ако не, те се приемат. Преминаваме към мини изслушването. Това е четвърта точка. Контрол върху притежаването на оръжия. Искам да се обърна към колегите, които за първи път са сред нас – това е много важна тема. Същевременно обсъждането, което се води до сега е наистина с високо качество. Важно е членовете на комисията да разбират темата. Както казах, проведените разисквания до сега бяха с изключително високо качество. Аз бях много впечатлен. Надявам се, че ще продължим да работим по същия начин по член 54 на правилника ние бихме искали водещата комисия ИМКО по това досие да вземе предвид обсъждането ни. Е, веднага искам да представя нашите гости, господин Бенстин, който е добре дошъл при нас Господин Буве също е с нас. Господин Бенштейн е експерт по оръжията към Германската федерална полиция. И тъй, колеги, аз вече казах, че проведохме размяна на мнения с много високо качество. Вие сте запознати с нея, но ние имаме и правомощия в тази област. за нас е, са важни темите за деактивирането и унищожаването на оръжия, така че те да не попадат в ръцете на терористите. Престъпниците имат най-различни начини за здобиване с това оръжие, затова са ни необходими простички и ясни правила за трансгранично сътрудничество – тези оръжия си остават съществена заплаха за Европейския съюз. Терористичните нападения в Париж показаха, че има празноти в законодателството за огнестрелните оръжия и би трябвало да се работи и на европейско и на национално ниво. Разбира се, нашата комисия трябва внимателно да обсъди тези празноти, както и го прави до сега. Господин Бодил Валеро е докладчика от името на нашата комисия. Той е докладчик по становището, тъй като ние искаме да се асоциираме с ИМКО съгласно правило 54 от правилника. Първо ще чуем колегата Валеро. Заповядайте, госпожо Валеро. Tack så mycket. Jag hörde inte vad ordförande sa först, så därför så var det lite sent. Eh, jag tycker det är väldigt bra om vi kan... Благодаря, господин председател. Чудесно е, че имаме възможност да обсъдим директивата. Всъщност това е тема, която се обсъжда много активно в родната ни страна, защото не сме сигурни какво точно искат да постигне комисията – Надявам се да ни стане по-ясно днес, особено като говорим за разследванията. Не е ясно какви оръжия се обхващат. Не ми се иска обаче да отнемам от времето ви. По-добре е да чуем експертите, поканени специално, за да се срещнат с нас. Very happy to uh, change the program if that's how you ако предпочитате обсъждането да протече така, с удоволствие ще променя програмата. Добре, ще направим промяна. Ще чуем докладчиците и съдокладчиците след експертите, ако нямате нищо против. Първо ще чуем господин Бенсин. Знаем, че вие сте експерт по оръжията към Германската федерална полиция в Висбаден. Занимавате се с класифицирането на различни обекти тогава, когато има съмнения дали те трябва да бъдат обхванати от закона за оръжията. Вашата служба издава и сертификати за изключване на забранените оръжия. Провеждат се разследвания и по новите криминални методи, като полицията работи с най-новите технологии. Заповядайте, имате 10 минути. Добър ден, дами и господа. Благодаря на председателя за това, че ме представи и че ми дава възможност да се изкажа пред вас днес. Защото по тази директива още има голяма неяснота. Не се знае какво се готви през последните две десетилетия събрахме много експертни познания и опит в тази област и бих споделил някои от основните заключения днес. В категория А от проекта за директива за забрана на автоматични е, оръжия, ако те могат да се преработят в е, автоматични е, оръжия. Това е важно. Също така имаме нови разпоредби в б 7 така че сегашните полуавтоматични оръжия, огнестрелни оръжия за използване от, за гражданска употреба също ще бъдат забранени. И тук се поставя въпроса какво може да се сметне за автоматично огнестрелно оръжие. Термина полуавтоматично огнестрелно оръжие трябва да получи една законова дефиниция. Да видим каква е ситуацията в Германия и в Европейския съюз. Бих казал, че ако тази разпоредба влезе в в сила, промяната от B7 в А7 ще доведе до забрана на всички полуавтоматични огнестрални оръжия, защото по един или друг начин те винаги наподобяват изцяло автоматичните огнестрални оръжия. Така че за периода от 1972 година до 2003 година в Германия имахме сходна разпоредба в закона, според която огнестрелни оръжия, които наподобяват изцяло автоматични огнестрелни оръжия, се смятаха за оръжия за военни цели и бяха забранени. Тази забрана беше следствие на терористичното нападение от червената фракция. Тази забрана касаеше лица над 21 години. Ето това беше един... Ето тук виждате на екрана един пример за такова оръжие. Имаме заглушител. Също така имаме е, охлаждаща част също така имаме магазин и патронник, който е подсилен, както и дръжка, която наподобява дръжката на пистолет. Виждате, че става въпрос за автоматично оръжие и то трябва да подлежи на забрана. Само, че това е едно впечатление. Това оръжие прилича на военно оръжие, на автоматично оръжие – и ако разгледате първата пушка на снимката, това е М32 от, е, от американската армия, използвана. Това е военна пушка, която е с автоматична стрелба. След което виждате М31, също използвана от американската армия, която е полуавтоматична пушка. И Двете пушки изглеждат на външен вид по един и същи начин. Поради тази причина те бяха забранени в Германия, защото, приличаха, защото си приличаха много на външен вид. Така, по един козметичен начин се опитахме да влияем върху пазара на тези оръжия. Ако видите най-долното оръжие, тук става въпрос за американско е, оръжие, което се използва, което е за гражданска употреба. Това е пушка тип Марлин Ранч. И тя прилича много на М230 и е, беше забранена в Германия до 2003 година. Можете да си представите каква е ситуацията с огнестрелните оръжия в Европа и всички оръжия, които приличат на тези, ще бъдат забранени, като по този начин ще се повлияе на търгов... търговията на оръжия в Европа. Калашников. Знаем, че нападателите в Париж използваха този тип оръжие, то е смъртоносно, след което виждате оръжие за лов – от бивша източна Германия и това оръжие е, се основава на същата техника като Калашников. Въпросът е дали пушката по средата прилича на оръжието най-горе на снимката, защото ако се премахне задната част и магазина, ще, види, че, ще видим, че има някои разлики. Но ситуацията беше много сериозна и някои производители намериха начин, чрез който да дегизират Калашникова и по този начин да го направят да изглежда като ловно оръжие. Ето, виждате на тази снимка как изглеждат автоматични огнестрелни оръжия. Виждаме е, SNH, която е леката версия, както и Хеклер и Кох HK. Това са съвременни огнестрелни оръжия, използвани за военни цели и би трябвало да бъдат забранени. Въпреки това обаче, има много оръжия, които изглеждат като тях. И тогава не се знае къде се намира магазина, къде се намира устройството за охлаждане и другите части, защото те са прикрити. И така в Германия наложихме забрана на оръжия, които не можеха да стрелят, но изглеждаха като този тип военни оръжия. Те в крайна сметка не бяха за военни цели, но въпреки това бяха забранени. И всъщност всеки компонент от тези оръжия трябва да бъде забранен така беше по старото правило и поради тази причина решихме да го преустановим. Знаем, че оръжията, използвани в нападението в Париж, бях, са оръжия, които първоначално са били е, за изстрелване на халосни патрони и които после са били преработени в е, смъртоносни оръжия. След, имаше също така пистолети и револвери от 40-те е, и 50-те години. Имаше и е, автомати Калашников от Югославия, които е, бяха преработени в предупредителни оръжия. Това, което не знаехме обаче е, че, това, което не знаехме е, че точно какви са оръжията, които бяха използвани в Париж. Знаем моделите, знаем номерата им, серийните им номера, но не знаем дали те са оригинални оръжия. които са били закупени на сивия пазар или са били първоначално оръжия за изстрелване на халосни патрони, или пък са били декоративни оръжия, които след преработка са станали активни отново. Това не го знаем. Но от самото оръжие става ясно, че е имало намеса в структурата на оръжието, че е било преработено и няма как да отговорим на всички тези въпроси. Дали ще забраним една цялостна категория оръжия? И дори да го направим, няма да можем да сложим край на този тип престъпления, защото тези хора, които извършват такива престъпления, те на първо място са готови да загубят живота си и също така те закупуват оръжия по незаконни пътища, не на обичайния пазар. отношение на обезвреждането на оръжия, тук трябва да знаем, че оръжието не може да става функционално отново. За Европейския съюз то или трябва да бъде унищожено, или трябва да бъде обезвредено. И няма междинен етап между двете. А би трябвало да има, защото в противен случай много лесно може да се реактивира едно оръжие отново. Не от обикновени граждани, но производители на оръжия, и, е, които разполагат с необходимите инструменти, биха могли да направят оръжията отново функционални. Нещо друго, върху което няма да се спира много подробно, е, че трябва да се разглеждат полуавтоматичните оръжия, които не могат да бъдат преработвани, за да станат отново функционални. ще спра до тук, няма да продължавам по-нататък и ако имате въпроси, разбира се, съм на ваше разположение, за да отговоря на тях. Ще си ги запиша, ако не мога, и ще ви отговоря по-късно. Благодаря. Благодаря, господин Бенстайн. Със сигурност ще има въпроси, защото казахте много интересни неща. И надявам се, че ще имаме достатъчно време за въпросите. Е, благодаря ви много за коментарите и за експертните ви познатния в тази област. Сега преминаваме към моля да дадете знак, когато искате да се изкажете по-късно и когато искате да коментирате. Сега ще чуем госпо... Е, докладчика и госпожа Кораца Билт. Госп... Госпожа Валеро първо, като докладчик госпожа Кораца Бил, след което всички членове. Заповядайте. благодаря ви. Изложението ви наистина беше изключително интересно и ни е много по-лесно вече да се ориентираме. Особено предвид казаното от вас, а именно, че почти всички тези оръжия приличат на военни оръжия. Моят въпрос е следният. Как лице, което законно е придобило огнестрелно оръжие, да дадем за пример Бревик, който извърши масовите убийства в Норвегия, той законно си е закупил оръжието, законно е закупил боеприпасите и след като е заредил законно притежаването си оръжие с законно притежаване Моници, се оказва, че неговият акт може да извърши незаконен акт. Въпросът е как може да се преборим с този проблем и как може да се проследяват и боеприпасите. Също така, колко лесно може да се проследи частите на едно обезвредено оръжие. Обедена съм, че всеки специалист е в състояние да реактивира такова оръжие. А терористите, които бяха заловени, са се научили от интернет как могат да реактивират оръжие. Така че е, трябва също да зададем въпроси как, как може да контролира боеприпасите и какво да правим с незаконните огнестрелни е, оръжия за улов. Благодаря ви. Благодаря за краткото ви изказване. Дълъг е списък на записалите изказване, колеги. Everyone in the room wants to speak. Um, I told you this is a huge yeah. Uh, institutional <laughs> interest in this. Uh, Както ви казах, е, има огромен интерес към темата в момента. Госпожа Колеца Билт не е тук. Господин Фос, вие сте докладчик в сянка от НТ към момента. Имате думата. seem to have interpretation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 Ich hoffe, jetzt funktioniert es noch besser. Ähm, Надявам се сега всичко да... системата да работи. Добре. Така представлявам колегата, която е възпрепятствана да вземе участие в нещо ни съседание. Бих искала да представя нейното становище и може би да, да ви обясня всъщност нейната позиция, с ваше позволение – и между другото ще го, трябва да го направя на английски. Бих искал да подчертая, че обсъждаме незаконна продажба и придобиване и притежаване на огнестрелно оръжие. Борбата срещу незаконното придобиване и притежаване винаги е бил наш приоритет, но законното притежаване и придобиване на огнестрелни оръжия, пак подчертавам думата закон и обвързването му с блъскащото срещу е погрешна. Както съществуват оръжията сами по себе си не са нещо вредно, имат много полезни възможни употреби. Те се използват от колекционери, използват се е, за спортен лов, използват се за спортна стрелба, като олимпийска дисциплина, например, и се от гледна точка са много важни за развлекателната индустрия. А в случаите, когато се извършат престъпления с огнестрелни оръжия, се оказва, че не се използват законно придобити оръжия от терористите по прости причини. Терористите имат за цел да действат без да бъдат предварително идентифицирани и ловени. Ето защо те използват незаконно придобити на черния пазар оръжия, а незаконно придобити такива обвързването на законно придобити оръжия и боеприпаси, борбата с тероризма не само, че няма да разреши проблемите с тероризма, но и ще накаже по недопустим начин законните собственици на оръжия, които плащат своите данъци, независимо дали става въпроса за колекционери, ловци или спортисти. Освен това, от гледна точка на финансово гледна точка, гледна точка на, на, работна, на заедостта, в много държави има различна законова уредба на отстранителните оръжия припасите. Страни като Германия, Франция, Испания, Италия, Португалия и Австрия, това са само няколко примера. Тази дейност е пряко и непряко свързана с стотици работни места. Приложението на с днешния му вид ще създаде повече проблеми, отколкото ще разреши. Също така трябва да уточним, че текстът на предложението е неясно. То налага ненужни и прекалено обременяващи задължения, които нарушават различни права, включително и правото на собственост. Има и безсмислени предложения, като например въвеждането на 5 годишен период на валидност за разрешителните на оръжия, въпреки че всички знаем, че самото придобиване на това разрешително е свързано с много тежка бюрократична процедура. В много случаи, че в много държави тази процедура включва редица преминаване през медицински прегледи, например, без да се взима предвид в случай с колекционерите, че става дума често за обезвредени оръжия, прекалено стари оръжия или оръжия, които не могат по други причини да функционират. Също така се предвижда и система за наблюдение и проследяване на огнестрелните оръжия и система за обмен на информация, който е свързан с законните разрешения за пренос на оръжие в повечето на държава членка. Благодаря ви. Um, Много ви благодаря. Колега, ще прочета списъка на записалите за изказване.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 make it. това приключваме списъка на записалите се оратори, защото иначе няма да ни стигне времето. Просто няма да имаме достатъчно време. За това приключваме списъка на изказващите се и моля за подкрепа, ако някой се появи, поиска думата, защото иначе няма да спомня с необходимото време. От а, думата на Сирийски демократи, докладчика в сянката е Силви Франкорман. Благодаря ви, господин председател, благодаря господин Бернштайн за изложението ви. Имам цяла поредица от въпроси, но ще се постарая да се съсредоточа върху някои съществени елементи. На първо място, разширяването на категория А, т.е. забранени огнестрелни оръжия. На второ място, въпросът ми е за полуавтоматичните огнестрелни оръжия за гражданска употреба, които напълно наподобяват а, на изцяло автоматични военни огнестрелни оръжия. Същата категория е са оръжията, които могат да бъдат а, а, трансформирани в полуавтоматични оръжия. Аз наистина не съм много наясно, но се питам какво става с а, собствениците на подобен вид оръжия, които вече ги притежават и какво ще бъде отражението на това ново предложение за тях. На второ място има и ново предложение за регламент на Европейската комисия за обезвреждането на и възможността за реактивиране на този вид оръжия. Това е една добра идея, защото разпоредбите и стандартите за е, обезвръщане на оръжие в отделните държави членки са много различни. Може ли да кажеш няколко думи за различните норми и за, е, за възможностите за дезактивация на оръжията, защото разбирам, че в различните държави членки се оказва прекалено лесно оръжията отново не могат да бъдат трансформирани в полуавтоматични или непълно автоматични оръжия. Следващият въпрос е свързан с маркирането с идентификационен номер. Дали само отделна част на оръжието, само един от елементите се маркират или е по-добре да се маркират и идентифицират всяка една от частите на оръжието, за да може да бъде проследено това оръжие в случая, в който с него е извършено някакво престъпление. И следващият въпрос е свързан с с полуавтоматичните оръжия. Вие самият ни показахте, че не е лесно да се направи е, разграничение на пръв поглед от полуавтоматичните оръжия и е, автоматичните оръжия, които много често, всъщност най-често се използват за престъпни деяния. Дали тези е, автоматични оръжия, които представляват най-голяма заплаха, дали именно тази категория оръжия не бива да бъдат включени задължително в регистъра и да подлежат на маркиране, идентификация и проследяване. Благодаря ви думата има колегата Алехако. Благодаря ви, господин Бенштайн за отличното изложение бяха използвани подобни критерии в са държави членки, включително и Германия, както вие самия казахте, и в Съединените щати. В Съединените щати има забра... федерална забрана за напълно свободичните оръжия от 2004 до 2014 година. Те се определят като оръжия, които имат елементи, които изглеждат плашещи на пръв поглед. Но Индустрията за производство на оръжие, разбира се, започна да произвежда също толкова опасни оръжия, които не съдържат тези е, конкретни елементи. Ако приемем е, предложението законодателен акт на Европейската комисия, ще се стигне до абсурдно положение, в което жените членки ще бъдат принудени да иземат е, и а, унищожат а, огромен брой огнестрелни оръжия, след което досегашният а, собственик а, на оръжието ще има възможност а, да а, отиде в магазин и да си купи напълно законно почти същото оръжие без съответните а, споменати козметични елементи. Комисията твърди, че директивата няма да засегне спортната стрелба, но това не е, е вярно защото, например, пушките без 7 се използва при един от, от най-популярните дисциплини на спортната стрелба в Европа и в света. И още един коментар. На своята интернет страница Европейската комисия изрично оповестява, че полуавтоматичните оръжия с висок капацитет ще бъдат разрешени до момента, в който те не приличат на автоматични оръжия. А това не а, отговаря на твърдението им, че пушките Б7 се смятат за особено опасни поради своята висока капацитет за голям брой а, боеприпаси. Огнестрелните оръжия категория Б7 много рядко се използват, почти никога не се използват за престъпни деяния. И от, от предложението на Бъста комисия оставаме с впечатлението, че те искат да забранят оръжията от тази категория, просто защото те изглеждат страшни. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря ви и за това, че, бя, че изказването беше толкова сбито. А, бях забравил Европейската комисия. Не знам дали искате на два пъти да коментирате след всяка една от двете етапа на разискването ни или ще направите общото заключение накрая, за като чуете всички въпроси на колегите и техните коментари? Вижте, така ще бъде най-полезно за нас, след като чуем и въпроса за медицинските прегледи. Благодаря, господин Хале Ахо. Господин Дюпре има думата. Мерси, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Бернштайн за много ясното изложение. При предишната ни обмяна на мнение вече имах възможността да изразя своите притеснения, така че имам четири прости въпроса. Господин Пенштайн, казахте, че терористите са онези, които, които са готови да умрат и те ще си намерят оръжие, където да е било, и със сигурност няма да търсят оръжията на законния пазар. Това казахте вие, поне така ви е разстраха. Въпросът ми е следният. Запознате ли се за поне един случай, в който терористите да са използвали законно придобито оръжие? На второ място. В леко сюрреалистичното изложение на мотивите на Европейската комисия чета следното би трябвало настоящата директива да се прилага и за колекционерите. Защото беше установено, че те потенциално биха могли да осъществяват трафик с огнестрелни оръжия. Това се смята за колекционерите. Пак ще е, обърна с вас към въпрос. Запознате ли се с поне един случай, в който терористи да са използвали огнестрелно оръжие, което да е дошло от е, колекцията на някой колекционер? На трето място, напълно съгласен с вас, полуавтоматичните оръжия трябва да не могат да бъдат е, реактивирани. Въпросът ми е обаче това може ли лесно да се осъществи? Дали това е лесно от техническа гледна точка на, да се направи невъзможно реактивирането на като оръжие? Другото място, относно онлайн търговията с оръжия. Смятате ли, че е възможно да има ефикасен контрол над този вид търговия? Или няма да е по-лесно, ако просто забраним търговията с оръжие в интернет? Благодаря ви. Thank you, Gerard. Uh, next, I think, Mrs. Winberg, you're replacing Mr. Carrow, so you're next, please. Tack, herr ordförande, och tack för information. Благодаря. Благодаря и за предоставената информация. Първо, искам да кажа, че в Швеция се знае, че търсещите обежище всъщност пренасят оръжие. И проблемът е, че ние трябва да говорим не само а, за това, че в Европа е необходимо да се защитават границите, трябва да се говори и за нахлуването на незаконно оръжие в Европа. Но не бива да наказваме шведските ловци, спортисти. В крайна сметка, нашите ловджии никак няма да са доволни, защото те имат своите разрешителни, ловът е част от ежедневието ни и мисля, че предложението само ще доведе до проблеми. Би трябвало все пак хората да може да ловят дивеч. Как да защитим такова предложение в Швеция? Стана дума за това, че е необходимо да се помисли и за граждански организации, които биха могли да ползват семи полуавтоматични оръжия. Но така или иначе ме ме интересува, вие какво смятате? Как ще се отрази това предложение на Балтийския регион и възможността за самозащита в Швеция? Благодаря. Колегата Зипел. Благодаря ви. Господин Бенштайн обясни че терористите винаги ще намерят начин да осигурят оръжие за целите си, независимо дали ще го търсят на законния пазар или не. Затова и аз се питам, има ли всъщност статистика относно законно притежаваното оръжие, използвано за престъпни цели – убийства, терористични деяния. Предполагам, че всъщност бройката на този вид престъпления не е много висока. Вие искате да забраните определени категории. Самият вие говорихте и за начина по който изглежда едно оръжие. Аз съм съгласна с вас, има дори играчки, които имат доста страшен вид, но и те ли трябва да се забранят? Възниква въпроса как да се регулират законно притежаваните оръжия. Разбираме, че в момента има доста голяма циркулация на оръжие на пазара, но ме интересува и проблема с незаконно притежаваните оръжия. Защо не направим нещо за тях? Необходимо е да се контролира незаконния пазар на оръжие. Виждаме, че има добра воля но предлаганите мерки едва ли ще възпрепятстват престъпниците или терористите. Děkuji, pane předsedající, děkuji panu Benštejnovi za excelentní prezentaci, kterou nám tady předvedl. Господин Стеховски, благодаря ви за отличното представяне. Остават доста въпроси. Аз самият си задавам тези въпроси през последните няколко месеца. Интересуваме, знаете ли колко са тези, които притежават законно оръжие и които ще бъдат засегнати от този акт. На второ място, и тук се обръщам към колегите, какво ще бъде финансовото отражение – Запознати ли сме с него? Още един въпрос. Европейската комисия смята ли, че има категории оръжия, които може да стигнат до черния пазар? И всъщност това да обърне директивата срещу нас. Вие сте практик, какво бихте ни казали за този аспект? Например, на Балканите знаем, че има много оръжие, което хората държат от дома, на тавана. Какво е вашето мнение за забраната на продажба на оръжие в интернет? В Чехия, например, ако искаш да си купиш оръжие, е необходимо да отидеш в магазин – и още един въпрос. Аз наскоро имах опит е, с принтерите 3D и не знам дали можеш да си направиш оръжие чрез тези принтери. Те са много впечатляващи. Е, знаем, че имате такъв принтер вече. Може и на нас да ни свърши работа госпожа Гомес. Трябва да кажа, че аз бях шокирана, защото се оказа, че в моята страна, Португалия, самата полиция беше свързана с един оръжен скандал – Оказа се, че има оръжия, които могат отново да попаднат на пазара след деактивиране и да се реактивират. Имайте предвид, че общата позиция по износа на оръжие е абсолютно пренебрегвана от държавите членки, що се отнася до изпълнението. И това обяснява до голяма степен кашата, в която сме се забъркали сега. Струва ми се, че до голяма степен европейските институции са виновни за разпространението на оръжие от Балканите. Европа наистина вече може да се похвали с огромно количество незаконно притежавани оръжия. Някои от тях се изнасят и към Африка. Това са истинските оръжия за масово унищожение. Тук говорим за ловци, спортисти, колекционери. Говорим за това, че оръжието може да се използва за терористични цели или не. Мисля, че и тук е необходимо да се въведе ред. Не смятате ли, че може да има по-добра маркировка, по-добра проследяемост и по-добра информация за оръжията между държавите членки? Какво мислите вие за забраната на продажба на оръжие и части от оръжия в интернет? Благодаря. Госпожа Файон. Благодаря. Много се радвам, че сте сред нас, но вие всъщност не засегнахте същината на директивата. Необходима ли е изобщо тя и как ще се отрази на любителите, които участват в спортни прояви, например? Много от тези въпроси са свързани с новите елементи в предложението на комисията. Законните притежатели на оръжие, които се занимават с лов или спорт, са изключително недоволни. Самата аз не обичам оръжията, но все пак ми се струва, че в предложението има много неясноти. От една страна имаме предложението на комисията, от друга страна говорим за борба с тероризма, но се оказва, че повечето оръжия, използвани от терористите, са незаконно притежавани. Моят въпрос е следният – Защо това предложение всъщност засяга спортистите, ловците, колекционерите? Как можем да сме сигурни, че те няма да пострадат? Благодаря, господин Батен. Благодаря. Първо искам да благодаря на господин Бернстайн за това представяне. Всъщност той отговори на моя въпрос за происхода на оръжието на терористите и това дали оръжието е деактивирано. Но по отношение на предложението от комисията, трябва да кажа, че имам избиратели, които са много притеснени. Националния военен музей, например, Националния музей на оръжието колекционерите, които събират оръжия по исторически причини. Има и оръжия, които се пазят. Те са всъщност иззети от врага при най-различни конфликти. Един вид трофеи. Да не говорим за частните колекционери. Аз не знам колко терористични прояви или атентати са извършени с някои от тези антични оръжия, например. Вие споменахте парижките атентати, но говорите по-скоро не за причините, а за симптомите. Всяка държава членка има различни изисквания – затова мисля, че в директивата трябва поне да се направят изключения за музеите и частните колекционери на антични оръжия. Освен това е необходимо изключение и за спортното оръжие. Спомнете си кръвопролитието в Дамблейн, когато много ученици бяха избити от един педофил с пистолет – тогава Блеер реши да забрани пистолетите. Това се отрази изключително зле на спортните клубове, но по никакъв начин не възпря престъпниците. Те винаги могат да си набавят оръжие и е, всъщност престъпленията с използване на оръжие нараснаха в Обединеното кралство. С други думи, тази директива наказва гражданите, които се съобразяват с закона, а не престъпниците. Имаме отворени граници, тези оръжия идват от източна Европа и предлаганите мерки нищо няма да променят. Господин Флоренс, господин председател, аз отдавна съм в парламента трябва да кажа, че не съм виждал до сега презентация, подготвена толкова набързо. Не, че е глупава. В моята страна има много строги правила, аз не съм срещу тях, но все пак. Четири седмици след кланицата в Париж, Европейската комисия каза, Хайде сега да видим какво оръжие имат ловците и спортистите. Пет години по-рано политическия климат беше много различен. Но това, което се предлага, нищо не променя, особено в частта оръжия, които приличат на други оръжия. Тук има нещо принципно сбъркано. Въпросите на моите колеги трябва да получат отговори от комисията. Колко оръжия, които приличат, примерно, на Калашников, са били използвани наистина за престъпни цели? Съгласно моята информация, говорим за 0,01%, по-малко от 1000. Подходът е грешен – ето в този град, например, е много лесно да влезеш в който и да било ресторант, притежаван от чужденци. В Страсбург също достатъчно е да оставиш 500 евро под масата, на другия ден ще си получиш калашника опакован. Защо сега да преследваме ловците, спортистите и колекционерите, Обръщам се към Европейската комисия. Вие трябва отново да помислите. Господин Бойт. Herr Vorsitzender, äh, zunächst einmal denke ich, können wir alle dem zustimmen. Благодаря, господин председател. Съгласен съм. Не са лоши оръжията хората, които ги използват. Трябва да се запитаме колко са престъпните прояви с законно притежавано оръжие. В Германия това е 0,01%. Следователно няма как да не се запитаме коя е целевата група на тази директива. Би трябвало тя да затрудни терористите в снабдяването с оръжие, но вие сам казахте, че нямате данни, що се отнася до броя терористи, използвали законно притежавани оръжия. Ясно е следователно, че не са виновни оръжията, а хората, които ги използват и въпросът е какво можем да направим ние. В противен случай може стотици хиляди мигранти да влязат при нас. Ние не знаем дали са престъпници или не, как да контролираме оръжието. Госпожа Стиванс. Благодаря, господин председател. огромно количество оръжия. В обращение те бяха използвани и в атентатите на Париж. Според мен е необходимо да предприемем неотложно действие срещу незаконно притежаваното оръжие, а не да нападаме законния притежател, който може да е ловец, спортист, колекционер. Защо да го затурмазваме допълнително? Въпросът ми е Комисията не смята ли, че спортните клубове, които използват полуавтоматични оръжия, ще бъдат засегнати? Също така, нима законните притежатели на оръжие трябва да платят за престъпленията на терористите. На второ място дистанционната продажба. Според мен дистанционните продажби на оръжие, например в интернет, са сериозен проблем за контрола – Има законни оръжия, които се рекламират, например, в специализирани издания. И накрая господин Радев. Господин председател, благодаря за изчерпателната презентация. Бих искал да изразя подкрепа за някои от предложените изменения на Европейската комисия, като например общи минимални стандарти за деактивиране на огнестрелни оръжия в Европейския съюз, призива за по-засилено полицейско сътрудничество – между държавите членки, както и плана за действие срещу нелегалния трафик на оръжие и експлозиви. В същото време, обаче, повечето предложения за изменения на директивата, особено забраната за притежаване на полуавтоматични оръжия, са неоправдани и непропорционални на търсения ефект. Полуавтоматичните оръжия се използват основно за лов и стрелба. Те са с ограничена вместимост на пълнителите до 3 патрона, ниска скорострелност до 30-40 изстрела в минута, с големи размери, най-късите ловни оръжия започват от 1100 мм и висока цена над 500 евро. Тези оръжия вече подлежат на изключително строги изисквания за регистрация и притежание. Използваните оръжия от престъпници и терористи са с точно противоположните показатели. с вместимост над 20 патрона, произвеждащи над 600 изстрела в минута, значително по-къси и доста по-ефтини. Те са истински военни оръжия, произхождащи от военни зони и придобити по незаконен начин с цел избягване на вече съществуващите ограничения. Следователно, забраната на полуавтоматични оръжия няма да намали терористичната заплаха и нелегалната търговия на оръжия, а ще засегне директно европейските граждани, които притежават законно придобито оръжие ще се наложи унищожаването на хиляди оръжия в Европа, черния пазар ще процъфти, но незаконната търговия няма да бъде прекратена. Разбирам, че след двата терористични атентата в Париж, Европейската комисия има усещането, че трябва да направи нещо бързо, което да вдъхне сигурност на европейските граждани. Но с предложените изменения на директивата резултата ще бъде обратен – спазващите закона и разпоредбите притежатели на оръжия ще имат усещането, че те са считани за основната заплаха, докато истинските престъпници ще продължават да се чувстват необезпокоявани. Благодаря ви. Благодаря, господин Бенстайн. Видяхте голям интерес предизвика вашето изказване. Заповядайте. Ja, also gut. <clears throat> Erstmal vielen Dank für das rege Interesse. Ähm... Благодаря ви за изразения интерес за темата. Много от въпросите се припокриват в едни групи, други вървяха в различни посоки, но ще се опитам да отговоря на всичките. Към госпожа Валеро. днешно време живеем в време с YouTube и много възможности по интернет и много лесно може да се разбере как да се разглоби и сглоби едно огнестрелно оръжие. Необходими са някои инструменти и компоненти. Това не е кой знае колко трудна работа, не е като да сглобявате самолет Airbus. С огнестрелните оръжия нещата стоят по различен начин. В Германия обаче ние правим разлика между вида оръжия и инструменти, които могат да се намират сравнително лесно. Например, не разполагате с определени компонент, компоненти от оръжието, като например определени а, пружинки и не би ви било много лесно да а, активирате отново огнестрелно оръжие, като например пушка, трябва да имате специалист в металургия, който да, например, разполага с съответните инструменти за запояване и друго. Също така познаваме производители на инструменти, които разполагат със съответните материали и които могат да сгубят или произведат този тип оръжие. Можем да възпрепятстваме обикновените граждани да сглобяват такъв тип оръжия. Но честно казано, ако искам да го направя, ще успея да се снабдя с необходимите познания и инструменти, за да сглобя едно оръжие. Например, в Германия, за да се постави маркировка върху едно оръжие, трябва да се каже, че имаме различни видове маркировки. А ако комисията иска да послага маркировката на различни компоненти от оръжието, както стана ясно, тук многократно казахте, че трябва да се проследяват различните компоненти от едно оръжие, но всеки един от тях трябва да има маркировка. Обаче в такава ситуация производителите на оръжие ще се обърнат срещу нас, ще кажат какви правила се опитвате да, да ни налагате. Мисля обаче, че индустрията може да се адаптира и да постигне напредък в идентифицирането на всяка част, когато говорим за сглобяване на оръжие от различни части. И разбира се, това ще има съответните разходи, когато говорим за маркиране на всяк, всеки отделен компонент. Но от юридическа гледна точка това би било възможно. Така обаче няма ли да улесним незаконния пазар? Сега, трябва да се постави въпроса и кой е законният притежател. Той продал ли оръжието, е, извинете, той закупил ли е е, оръжието законово или се е снабдил с него по някакъв друг път? Сега, по оръжията, използвани за военни цели, нещо, което не е в текста, но аз така го тълкувам, Когато остава въпрос за категория B7, трябва да ви кажа, че няма такова нещо като граждански огнестрални оръжия. Но тук се има предвид основната идея, че се прави сравнение между оръжия, използвани за военни цели и граждански огнестрални оръжия. Аз имам проблем с този текст. Та, когато говорим за оръжия по категория 7, за които трябва да се представи разрешение. Тук не е възможно такива оръжия да се купуват от магазин, защото е необходимо разрешение, разрешително за цяла Европа за придобиването на, на оръжия по Б7. Затова аз лично смятам, че те могат да останат в категорията, в която се намират в момента. Трябва да се регистрират тези оръжия и много лесно може да се проследи кой е техния собственик. Може би в цяла Европа е добре да имаме система, за да се знае кой притежава кои оръжия навсякъде. Мисля, че това ще е огромен напредък. Сега, по отношение на стандартите за деактивация, участвах в дебата по тази тема, но на твърде късен етап. За жалост, регламента влезе в сила след нападението в Париж и той не получи необходимото внимание относно стандартите. Аз лично смятам, че стандартите в регламента не са достатъчно добри, прекалено сложни са, не са лесно приложими. И също така мисля, че там уредбата не е целенасочена, защото в крайна сметка, ако се окажете с Купчина метал, ще си задавате въпроса защо изобщо е необходимо да се деактив... деактив... Е, кой има нужда от деактивирани оръжия? Съществуват музеи, които не са държавни и някои от тези музеи не могат да си позволят да излагат на показ оригинални оръжия. Имаме изложби, които са специализирани за огнестрелни оръжия, за танкове, например. И ако трябва да се излагат тези оръжия на показ, именно това е идеята на такава една изложба, да се представят те на показ. И ще се окажем ли в ситуация, в която всички музеи излагат на показ деактивирани оръжия? А по отношение на съществуващите колекции, трябва да кажа, че последиците за тях ще са унищожителни. Имаме колекции, които ни дават информация за технологията за оръжието. Разполагаме с оръжия от новековието, което по онова време са били последна дума на техниката и които сега обаче трябва да се унищожат. А ако помислим за частните колекции, не бива да забравяме, че много от тях са изключително ценни. И след тази директива, много от тях ще трябва да бъдат унищожени, стопени. А как стоят нещата с декоративните оръжия? Някои от тях също ще трябва да бъдат унищожени. Също така трябва да си зададем въпроса какви инструменти са необходими, за да се обезвредят тези оръжия, за да станат нефункционални. С обикновени инструменти това няма да стане. А, са необходими специализирани инструменти. Има само един начин да бъдат обезвредените. И като цяло искам да подчертая, че от съществено значение е да се преработи тази директива, защото в нея има сериозни слабости в някои държави членки има регистър, в други не. В някои държави е възможно да си купите оръжие в супермаркета. И това не се смята за проблем. Хората казват, добре, ще отида до магазина и ще си купя едно огнестрелно оръжие. А това има значение. Не е ли по-добре органите да знаят кой притежава оръжие? със сигурност за шведските граждани, е, е за шведските органи ще, ще да е по-полезно, ако са знаели, че господин Еди Койси, Свенсон, например, разполага с оръжие, което използва за самозащита, например, със сигурност ще е полезно да разполагат с такава информация. И аз смятам, че е по-лесно, по-добре гражданите да могат по-лесно да се здобиват с оръжие, но да се подобри системата, чрез която се дава информация къде се намират тези оръжия и кой е техният притежател. Също така трябва да е възможно властите да провеждат проверки, които не са предварително оповестени, за да се знае кой с какви оръжия разполага. Сега по въпроса за престъпните деяния с използването на откраднати или незаконно придобити оръжия. Тук мисля, че можем да подобрим правилата по съхранението на оръжия. Тогава със сигурност ще се стигне до подобряване на ситуацията. Преди имахме стандарти за съхранение на оръжие, защото не може да държите оръжието си под килима. Трябва да имате съответното отделение за съхранение, което да е под ключ. Това е много важно. По отношение на сигналните оръжия. Нещо, което обмисляхме и разглеждахме в Германия. Ако тези оръжия не могат да бъдат преработени, за да станат функционални огнестрелни оръжия, те се смятат за безопасни. Сега, сигурен съм, че има престъпни групи, които разполагат с нужните умения, за да преработят тези оръжия, за да станат те смъртоносни. И между другото, тук трябва да кажа, че от много държави, не членки на Европейския съюз, идват оръжия от именно този тип. Така че трябва ни стандарт за салютните оръжия за цяла Европа и това ще е изключително полезно. Не бива да забравяме за ползите за гражданите обаче. Да те трябва да могат да се защитават. Не бива да ги лишаваме от тази възможност, защото сме наложили забрана за притежание на оръжия за самозащита. Ако видим общия брой огнестрелни оръжия, притежавани от е, граждани в Германия, и обърнем внимание на процента от тези оръжия за престъпления, ще видим, че процентът е 5. 5% от оръжията, притежавани от граждани, са използвани за престъпления. Голяма част от нападенията са с незаконно, незаконно притежавани оръжия защото, например, в един случай един син е откраднал оръжието на баща си и по този начин той го притежава незаконно. Сега няма да говоря за цяла Европа, но в Германия ние имаме национален регистр на огнестрелните оръжия. Знаем, че има милиони и половина притежатели на е, оръжия които притежават над 8 милиона оръжия. Ето, това ви го казвам, за да имате някаква представа. И е, имаме по 200 случая на година на престъпления с огнестрални оръжия. А в Германия 0% от престъпленията с огнестрелно оръжие са извършени с законови притежавани, законово притежавани оръжия. Сега по отношение на дистанционната продажба, продажбата по интернет, и вече това е нещо, което можем да решим сега. Няма как да върнем времето назад. Нещо, което е част от ежедневния живот е и, и продажбата по интернет, eBay и така нататък. Тук не можем да направим нищо по въпроса, но това, което можем да направим е да се създадат стандарти за вебсайтовете, продаващи оръжия. Например, имаме такъв за един вебсайт в Германия, който подхожда изключително внимателно към оръжията, които продава и при съмнение винаги се обръщат към нас. Така че е възможно да се регулират тези продажби, а, и дори смятам, че е напълно необходимо, ако искате тези дружества, компании да продължат да съществуват в Европа. По въпроса за компонентите. Можете онлайн да продавате отделни компоненти. Това е напълно възможно. Има редица доставчици на такива можете да си купите различни компоненти и ако разполагате с необходимите инструменти, е напълно възможно в домашни условия да си сглобите функционално огнестрелно оръжие. И има много възможности за закупуване на компоненти. Тогава обаче трябва да се каже, че ключовите компоненти трябва да носят маркировка – ако обаче няма маркировка на всеки отделен компонент, то тогава трябва да се преустанови продажбата на компоненти онлайн. Сега, по отношение на преработването на военни оръжия е, в е, граждански огнестрелни оръжия и повторната активация. Лично аз бях много изненадан, че оръжия, които са били първоначално за военни цели, са били преобразувани в сигнални оръжия. В Германия това не е възможно. Не е възможно военни оръжия или оръжия за военни цели да се използват за граждански цели. Обратното е възможно, но не това и това. Колегата от Португалия каза нещо в тази връзка и тук беше много интересно. редица събития са направили ясно, че военни оръжия и оръжия, използвани от полицията, не бива да се препродават в, след като стигнат края на жизнения си цикъл. Те трябва да бъдат унищожавани. Това е нашето заключение. Имаше и въпрос за граждански оръжия, които се основават на, които са базирани на дизайна на военни оръжия, но се продават за граждански цели. В момента в Германия се водят разследвания по този въпрос и правим тестове на оръжия, за да се види дали могат да се преработят те или да се заменят някои части, за да може да станат оръжия за военно използване. Всичко това е част от нашия процес на тестване и тестовете са изключително строги. Ако установим, че не е възможно да се преработят тези граждански оръжия, то тогава ние ги обявяваме за безопасни. Със сигурност не можем да предотвратим всичко, но ако заложим високи стандарти, ако летвата е висока, смятаме, че полуавтоматичните граждански огнестрелни оръжия ще могат да продължат да се разпространяват. Сега, опитах се да дам отговор на въпросите ви във времето, в което ми беше отредено. Сега искам да оставя време и за останалите оратори. Много благодаря за вниманието и за въпросите ви, както и за възможността да говоря тук пред вас. Благодаря много, господин Венстайн. Благодаря ви много и за степента на подробности, в които навлязохте. Знам, че е, депутатите тук наистина ще ги оценят. Разбира се, необходимо е да имаме време и за следващата сесия днес, но със сигурност вашето изказване привлече много внимание и със сигурност ще се видим отново. Мисля, че и членовете на парламента и докладчика ще се съгласят за това. Сега преминаваме до презентацията на доктор Буфе относно справедливото лицензиране. Заповядайте. Hi. Bien, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, je... Благодаря, господин председател. Дами и господа, най-напред бих искал да благодаря на членовете на вашата комисия за поканата да взема участие в дъщото ви заседание като специалист в а, а, правната медицина. Помолихте ме да се спра на медицинските прегледи съгласно процедурата за придобиване и притежаване на оръжия и предложеното, направих предложение с изменение на е, директивата, в частност член 5. Предвидено е, е разпоредби за медицински инструменти от 6 септември 2013 година насам за всяко искане за придобиване на оръжие от категория Б и С се изисква е, медицинско удостоверение. Без е, да се спирам на елементите и на доводи за, за тази разпоредби ще се спра накратко на процедурата във Франция. Както каза, през 2012-2013 година беше преразгледана процедурата, за да се отговори на изискванията за съвместимост на националното ни право с европейското право. Основните принципи са принципите от а, член 5 след прегледа си от 2008 година, т.е. изискването за минимална възраст, с изключение на, ло, на ловните оръжия и спортната стрелба. Трябва също така да се отговаря на рисковият профил на подалият му база разрешение. Съгласно националната законодателна рамка се предвижда и съответният кандидат да покаже медицинско удостоверение, което показва, че неговото здравословно състояние не е не е, съвместимо с притежанието и подбиването на подобно оръжие. Като изключение се прави за правните експерти, някои специалисти, като например притежаващи разрешение за лов, спортните стрелци и членовете на, спорт, на Федерация спортна стрелба. Ще ви помоля да продължите със следващият диапозитив. В Френското законодателство се предвиждат специфични разпоредби за подалите молба лица, които са били на лечение в психиатрично медицинско заведение. В такъв случай се изисква удостоверение от психиатър, което доказва, че физическото му и психическо състояние е съвместимо с придобиването и притежанието на съответното оръжие. Ето един кратък пример за начинът по който могат да бъдат транспонирани предложенията за промяна в директивата, след което трябва да се обсъди до каква степен това предложение е ефикасно с цел намаляване на опасността от насилие, било то насочено към, сам, към самия себе си или към другите. Голямата част от медицинската литература, посветена на темата, засяга страни извън Европейския съюз, защото трябва да се внимава, когато се прилага този модел в Европейския съюз. Наличните научни данни за всяката страни, в което законодателните разпореби са силно различни в някои случаи от тези на Европейския съюз. Разбира се, сред основните страни в това отношение е Съединените щати. Освен това, в голяма част от случаите медицинската литература се съсредоточава върху самоубийства с огнестрелно оръжие и огнестрелните оръжия в престъпления, свързани с непълнолетни малолетни лица. Все пак обаче съществува научно доказано на взаимовръзка между достъпът до огнестрелно оръжие и възможността да се извърши самоубийствие с него. Хипотеза, според която законодателството, което ограничава достъпът до огнестрелно оръжие, може да намали равнището на смъртност, би могло да бъде установено научно, беше обаче да се гарантира наличието на научно доказана пряка връзка. В заключение става ясно, че рискът за преминаване към акт на вреда на самия себе си е по-голяма при притежаване на оръжие, но този риск намалява, когато оръжието и мунициите се съхраняват на различни места. По въпроса за преминаването към деяния, което да е свързано с насилие към трето лице, отново се базираме основно върху научни данни от трети страни, но отново се прави се установява наличие на връзка между равнището на притежание на огнестрелни оръжия и убийства с огнестрелни оръжия. Поръчване, нескорочно поръчване, обхванало 171 държави доказват, че страни, в които има лесен достъп до огнестрелни оръжия, като Съединените щати, има по-високо равнище на убийства с и масови убийства с огнестрелни оръжия. Трябва да се и други фактори, като например търпимостта на обществото към притежанието на огнестрелни оръжия. Защото трябва да се попитаме дали преминаването на медицински преглед преди, преминава, преди възможността за издаване на разрешение за подбиване и притежаване на оръжие е ефикасна мярка за намаляване на този риск. Следващият екран. Ако разгледате разпробите на френският закон, който определя критериите за медицинският преглед, първият критерий е свързан с целта на прегледа. Дали става въпрос наистина за притежаването и придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие или свързано и с евентуалното му потреба. В този случай обаче е, евентуалните елементи, които биха направили лице негодно, са различни. На второ място, дали става въпрос за липса на несъвместимост с придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие и други думи казано, нищо от тиска гледна точка не се противопоставя на съответният акт или целта на медицинският преглед е да се докаже, че е съвместимо придобиването и поддържаването на огнестрелно оръжие, което предвижда специфични умения и специфични способности. Третото ограничение на този принцип е свързан с а, самият начин, по който се извършва медицинския преглед, т.е. съгласно какви критерии съвместимостта или несъвместимостта може да бъде оценена и определена. От тези ограничения се стига до два риска. От една страна може да има неравно достойно отношение към граждани, които могат да бъдат обект на разминаващи се медицински становища, ако се обърнат към двама специалисти. И от друга страна има опасност цялата система да стане неефикасна, защото може да се стигне до а, поредица от медицински прегледи, докато а, искащият разрешение най-накрая не получи положително становище. Литература в областта на психопатологията показва, че има ограничен риск за преминаване към акт с случаите на хора, страдащи от душевни заболявания. Има обаче пряка връзка в случаите с а, а, злоупотреба с а, алкохол или психотропни вещества, но не може да се сведе до а, да се съде пряка връзка между преминаване към престъпно деяние с огнестрелно оръжие и наличие на душевно заболяване. Така че Самите психиатри в много случаи могат да се произнесат за или против наличието на психични проблеми от даден пациент, но отказват да се произнесат дали той може или не да притежава огнестрелно оръжие. Във Франция, например, по отношение на, на ловните огнестрелни оръжия, е достатъчно официалната декларация от страна на за наличието на физически или психически нарушения, които могат да, да са несъвместими с протечението на огнестрелно оръжие. В случай на преценка от компетентният орган може да бъде поискан медицински преглед. Като цяло става въпроса за един, един списък, една процедура, която дава възможност при срокото и прилагане да се ограничи един много, да се положи един много ограничителен режим, защото като условие, което противоречи на възможността да се притежава оръжие за лов е редовно интоксикация, която може да намали бдителността и при много строго тълкуване може да се смята за такъв вид а, интоксикация, редовното пушене, което може да навреди на кръвоносната система. Питам ви дали смятате, че това може, че редовните пушачи могат да бъдат възприяни от ловна дейност, дали това е уместно. Тук виждате списъка на различните патологии и състояния, които се смятат за несъвместими с притежаването на констрано оръжие и тук а, виждате списъка на, на различните фед, спортни федерации, които показват също така, че няма достатъчно съгласуваност. И а, всичко това показва, че Разпоредбите за медицински прегледи в Авранция е в настоящия си вид създават редица трудности и проблеми, както по отношение на формата, така и по отношение на съдържанието. Ето защо се предвижда промяна на режимът и преминаване към система на конкретни прегледи в случай на конкретни съмнения. В заключение, изискването за медицински преглед преди издаването на разрешение за придобиване или притежаване на оръжие не може да се смята за достатъчна мярка за намаляване на риска от извършване на насилие срещу себе си или срещу трети човек, тъй като преминаването към акта изисква много по-сериозно познаване на коректното лице и на целият му жизнен опит. Също така няма и пряка връзка с актовете на организираната престъпност и на терористичните деяния. Благодаря ви. Благодаря ви. Със сигурност ще има въпроси от колегите. Знам, че господи, госпожа Викстрем, господин Лопес Агилар ще имат въпроси. Уважаеми колеги, знам, че информацията е много, въпросът е спорен но нямаме много време, затова ви моля да бъдете и дисциплинирани. Госпожо Валеро, много ви благодаря. Изключително интересно. Много е интересно да чуем каква е практиката във Франция. Всъщност, в Швеция няма такова задължение да се регистрираш, но лекарите, ако решат, че има необходимост, ви докладват в полицията. Разбира се, има и хора, които не ходят на лекар десетки години наред. Въпросът е какво да направим – е, според мен наистина може да се помисли за медицинско свидетелстване преди закупуването на оръжие, но трябва да сме много внимателни. Ако ви издадат такова разрешително или ако разполагате с документ от лекар, който казва, че вие сте годен да притежавате оръжие, но след това е, се превръщате в престъпник, избивате сумати хора, тогава ще бъде ли виновен лекарят, който ви е издал съответното удостоверение? Има и хора, които изглеждат напълно здрави и получават без никакъв проблем ловно разрешително, но само няколко седмици след получаване на разрешителното изпадат в депресия, разболяват се и знаем, че страдащите от депресия може изведнъж да решат да избият близките си. Какво правим в тези случаи? Не говорим само за хора с психични разстройства и за обикновените хора. Благодаря. Ето списъка на изказванията. Госпожа Стивенс, господин Ала, Лопес Агилар, Силвия Фулкан Кауфман и госпожа Уинберг и Солмайер. С това Приключвам списка на изказващите се госпожа Стивенс. Ja, dankjewel, voorzitter. Много благодаря. В текста на комисията се казва, че тези, които използват оръжие за спортни и ловни цели, трябва да минават през редовни медицински прегледи. Същевременно знаем, че терористите използват незаконни оръжия, като калашниците от Западните Балкани. Каква е връзката? Господин Халахо, благодаря ви, господин председател. Вие казахте, че всъщност наличието на оръжие понякога е свързано с използването му, например, за самоубийство. Това не означава непременно, че има връзка с общия ръст на самоубийствата. Например, в Япония почти всички огнестрелни оръжия са забранени, а самоубийствата са много повече, отколкото средните стойности за Европа и САЩ. Следователно, трудно е да се каже, че ако имаш въже, непременно ще се самоубиеш. Що се отнася до медицинските прегледи, в Финландия те бяха задължителни при притежаването на оръжие от определени категории, но това се оказва и проблематично. Не винаги един 15-минутен преглед е достатъчен, за да се прецени възможната опасност. Ето защо лекарите просто издаваха такива удостоверения – да не говорим, че в тези случаи личното отношение на лекаря към огнестрелните оръжия също повлиява неговото решение. Обикновено законните притежатели на оръжие са задължени да минават и през курс за безопасно използване – благодаря, госпожа Викстрион. Благодаря. Искам да се извиня за закъснението си като докладчик в сянка. Много ми се щеше да бъда тук от самото начало. Както и да е. От самото начало ще кажа, че съм много скептично настроена към някои предложения на комисията. Последиците са опасни. Например, проследяемостта, обмена на информация, всичко това е много разумно. Но предложението за пълна забрана на полуавтоматичните оръжия, включването на музеите и колекционерите, това ми изглежда доста проблематично. Като цяло, предложенията на комисията отиват твърде далеч, защото напълно забраняват продажбата на огнестрелни оръжия в интернет от частни лица. Също времено могат да бъдат включени по-ефикасни методи, затова огнестрелните оръжия да не попадат в ръцете на когото не трябва. Не бива да наказваме, гражданите, които изпълняват закона. Самата аз съм родена в Северна Швеция, там почти всеки е ловец. И за ловците това предложение е много проблематично, както докладчикът вече е казал. Бих навлязал в подробности, но няма време. Да не забравяме, че директивата се предлага съгласно член 114 от договора относно хармонизирането на вътрешния пазар. Всъщност не мисля, че с различни дефиниции в държавите членки ще хармонизираме вътрешния пазар. Напротив – това трябва непременно да го помислим. В противен случай ще видите каква ще е реакцията на обикновените граждани. Thank you. Um, Mr. Lopez Aguilar, please. Господин Лопес Агилар, благодаря господин председател и аз също исках да се включа да кажа, че много съжалявам, че не успях да се включа в дебата още когато започна в 3 часа. Просто е, заради закъснение на транспортно средство и аз дойдох по-късно. Но сега пък мога да се изкажа. Ето това компенсира несправедливото закъснение. Първо ще говоря като юрист и след това като европейски законодател, защото ние сме комисия по граждански права и свободи. Ние имаме европейския контекст, трансграничния характер на нашия съюз и общите заплахи. Като юрист, е, специалист по наказателно право, какъвто бях, винаги е, съм смятал, че не трябва да се пише законодателство, тъй да се каже на крак. А именно да се приемат набързо наказателно-правни мерки, за да се отговори на общественото мнение. Да се приемат норми, които не са достатъчно обмислени, не са сравнени с други. В Испания, например, се говори за наказателно право според новините. С други думи, наказателно-правна норма, която отговаря на това какво иска народът. Но мисля, че ние трябва много да се пазим от това. Същевременно знаем, че ние се водим от това, доколко Нормата е необходима, доколко е пропорционална. Това е залегнало и в принципите на хартата. Що се отнася до директивата на комисията, тя според мен е опасна, защото е пак един такъв твърде бърз отговор и е насочено Самото предложение е насочено в много по-голяма степен срещу законните притежатели на оръжие, но предложението няма да предотврати незаконния трафик и търговия на оръжие. Всъщност ние имаме действащите норми, но ние трябва да се борим с незаконното притежание – защото говорим е, за нещо много опасно, докато законното притежание е, изход, е, е източник на приходи, освен това имаме ловците, спортистите, които няма защо да бъдат ограничавани заради това, че се приемат набързо някакви норми. Също така, мисля, че ние трябва да разчитаме и на действащото законодателство. Ако искаме да избегнем наистина атентати като тези в Париж. Но това не значи да губим от поглед целта си. Ние не бива да наказваме тези, абсолютно добросъвестни притежатели на законно оръжие. Също така, не би трябвало да въвеждаме безсмислени ограничения за притежаването на полуавтоматично оръжие. Това оръжие без друго подлежи на най-различни видове проверки в държавите членки. Комисията обаче иска нещо повече. Става дума и за търговията в интернет, но ние трябва да се запитаме къде е всъщност проблема. Проблемът е, че има черен пазар на оръжие. И той е нещо различно от търговията, която съвсем законно подлежи на множество проверки. И накрая колекционирането на оръжие. В крайна сметка колекционерите по никакъв начин не са свързани с престъпните прояви. До сега не е доказана никаква връзка между колекционерството и престъпленията, особено пък терористичните атентати. Ето защо ми се струва, че наистина е необходимо да се обясни каква е добавената стойност на тази инициатива, какво е е по-доброто в сравнение с действащите норми в момента в държавите членки. Всъщност, ние имаме едно 7 годишно закъснение. Предлаганото сега идва след парижките атентати и наистина тревогите са напълно основателни но ние трябва да се водим от необходимостта и пропорционалността на предлаганите промени. Трябва да погледнем и какъв резултат ще постигнем. Но виждаме, че всъщност комисията не си дава сметка, че терористите използват оръжие от Северна Африка, Русия, Балканите, те не разчитат на законната регулирана търговия с оръжие в Европейския съюз. Нещо, което изобщо не е свързано с терористичните атентати. Това е като връзката между огнестрелните оръжия и самоубийствата. Благодаря. Thank you. Um, Sylvia von Kirkman, please. Sylvie Claude, ich würde ganz gerne zur Frage der medizinischen Tests zurückkommen. In е, Deutschland ist е es благодаря много. Аз искам да се върна на въпроса за медицинските прегледи. В Германия, ако човек е под 25 годишен и иска да придобие оръжие, то и трябва да се подложи на медицински преглед, но според мен това е единствената ситуация, в която се прави такъв медицински преглед. Това налага много въпроси, защото ситуацията на даденото лице може да се промени по лични съображения здравословното му състояние може да се промени също така. Комисията предлага да се прави медицински преглед на всеки 5 години. Тук се обръщам към експерта. Смятате ли, че това е един адекватен период, 5 години? Или предвид големия брой притежатели на оръжия, които са ги придобили по законов път. Става въпрос за ловци, за спортни стрелци и така нататък. Може ли да се предвиди някакъв друг срок, като например да се правят тези медицински прегледи на всеки 10 години? Тоест, за първоначалното придобиване е, е необходим медицински преглед и ако този е единствения преглед, смятам, че това е малко, твърде малко. А, интересуваме какво за вас е един разумен срок за тези медицински прегледи, е, предвид вашия опит във Франция. Председателя, благодаря. Госпожа Линдберг. Благодаря, господин председател. Имам много въпроси, някои от, много от тях вече бяха зададени, но така или иначе, мисля, че имаме доста по-добра представа от това какво се случва с медицинските прегледи казвате, че те трябва да се правят, за да се даде лиценз, да се даде разрешително за притежаване на оръжие. Къде обаче ще е разграничителна линия, когато се отказват лицензии? За какви медицински състояния и ще се отказва, ще се дава отказ? Защото много хора страдат от не, някакво медицинско заболяване. А, имаме също времено в Швеция много ловци, които живеят в природата и за които ловът е нещо необходимо. Така че къде е разграничителната линия? В кой момент се преценява, че вие сте твърде болен, за да ви се даде разрешително? Ето това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря и накрая госпожа Холмайер. Ähm, in Bezug auf die medizinische Untersuchung räume ich ehrlich ein, dass ich. Благодаря. Имам а, въпрос. Предвид високия брой ловци, трябва да кажа, че ще е трудно да се направи медицинско становище за всяко лице. Тук споделям вече казаното. Много ще е трудно да се прави такъв медицински преглед на всеки две години или пет години за хора, които вече притежават оръжие и то по законов път. Не става въпрос за терористи, не става въпрос за а, организирани престъпници. И всъщност обикновени хора ще е, бъдат блокирани в е, ежедневния си живот от този тип е, прегледи, необходими за притежаването на огнестрелно оръжие. Така че интересуваме какъв е потенциала за правонарушение в тези ситуации. Например, дадено лице притежава оръжие, и за него вече има информация, че е, е опасно лице, защото има съответното, проявява съответното поведение с огнестрелно оръжие. И лицето е под наблюдение, но въпреки това огнестрелното оръжие остава у него. Та интересуваме как ще се определи дали дадено лице представлява опасност или не в някога има жалби между съседи, в различни общности. Информацията не е задължително официална от полицията, така че и как се прави връзката между тези неща, между жалбите, които се подават от населението и медицинския преглед за съответните лица. Разбира се, винаги има рискове, но много често от този вид жалби са надежни. А също така има случаи на самоубийства, в които на по-късен етап се установява, че е имало сигнал. Също така по отношение на е, шофирането, когато има рискове от инциденти, е важен въпрос. Но не, там не се правят е, медицински прегледи, когато става въпрос за шофиране на кола. А пък за оръжията има медицински преглед. И тук ме интересува срока, но и, защ... и също така, както каза госпожа Кафман, има ли смисъл изобщо от тези прегледи? И кой е най-удачният момент да се провеждат те? Аз имам сериозни опасения, когато става въпрос за тези медицински прегледи. Reactions. Благодаря. Заповядайте за отговор. Благодаря много за вашите коментари и въпроси. Споделям много от въпросите ви относно това колко е необходим един медицински преглед, когато има отрицателно становище в резултат от такъв преглед с цел притежаване на оръжие. Трябва да се направи анализ на риска от, за това дали лицето може да премине към деяние с насилие. А, но обаче трябва да видим не само за насилие с огнестрелни оръжия, може да видим ситуацията с рецидив в случай на сексуално насилие, например. Но за да се предприема действия, трябва да имаме изключително много информация за лицето, от медицински характер, но също така от наказателен, за образованието му, за живота му и така нататък. И от момента, в който разполагаме с цялата тази информация, която обхваща всъщност целия живот на даденото лице, то тогава оценката на риска може да се направи със съответните статистически способи и методики, но тя е много важна. Затова пунктуалната оценка на притежател на оръжие, оценка от доктор, не ми се струва, че е ефикасно средство, за да се намали значително риска. Защото ежедневно се провеждат психиатрични прегледи, например, за хора в депресия, за оценка на възможността за, и, за самоубийство и е много трудно да се направи оценка за такава ситуация. Тук въобще не говоря за огнестрелни оръжия. А, сега, една, едно уточнение, когато говоря за съотношението между притежаването на оръжие и риска от самоубийство, тук не говоря за риска от самоубийство като цяло. Имаше изследване във Франция от различни органи, жандармерията, военните и други. И а, тук трябва да кажа, че морските пехотинци и е, военните не притежават оръжие у дома си, те го получават, когато имат нужда за това, докато жандармеристите притежават оръжие от тях. И а, е, според това изследване, членовете на жандармерията използват служебното си оръжие, когато се извършват самоубийство. Е, друго нещо, е, наличието на опасност не може да се оцени от бърз 15-минутен преглед при лекар. Защото, както вече беше казано, здравословното състояние е нещо, което варира положително или отрицателно. Затова трябва да кажа, предишния срок във Франция беше 3 години, сега сме се спряли на 5 години, но можете да си представите за 5 години могат да се случат много неща от медицински и немедицински характер и те могат да повлияят на психологическото си състояние на лицето. Ето защо не бих се ангажирал с адекватен срок за повтаряне на медицинските прегледи. Сега по отношение на спортната стрелба, във Франция има изискване за годишен лиценз, който се обновява всяка година съответно, и желащите да притежават оръжие трябва да е, представят удостоверение за това, че не са прекратили спортната си дейност. Всъщност това е общо изискване за всички видове спортове, не само за спортната стрелба и ловната стрелба. нещо, което може би надхвърля моите компетенции, но от по отношение на ефикасността на медицинските прегледи има много въпроси относно обикновеното население, но този въпрос е съвсем различен по отношение на терористи или престъпници. Разбира се, тези лица трябва да са обект на медицински преглед, когато имат такива подозрения. А, в а, специализираната литература има предложение тези медицински прегледи да имат двойна цел. От една страна да се прави оценка на способностите, умствените способности и също така се прави оценка на риска. Оценката на риска се базира върху изследване на когнитивни и физически фактори и също така се прави оценка на способността, пригодността на лицето да притежава оръжие. И е, тук съм съгласен с предложението. Е, с е, оценката на разбирането на последиците от това да се притежава оръжие. Мисля, че е е, имаше предложение да се правят обучителни курсове за притежаването на оръжие. Вече е, си задавахме въпроса дали е, медицинския преглед е достатъчен. Смятам, че един психологичен преглед също би бил добър, така че има предложение да се прави двоен преглед. От една страна да се отразят психическите и физическите фактори, които очевидно биха били проблем за притежание на, на огнестрелно оръжие, но също така и преглед, който да цели да се разбере доколко лицето разбира е, какви ще са последиците от това да притежава огнестрелно оръжие, както за него, сам, него самия, както и за обществото. Ето това мога да кажа като отговор. Председателя, благодаря много господин Бове, доктор Бове. Госпожа Корат е, Билт, вие сте докладчик в Янка, така че заповядайте. Благодаря много. Много се радвам, че се изказвам последна в това много важно изслушване, защото въпросът е изключително важен за много граждани. На първо място благодаря на ораторите господин Бенштайн от Германската федерална полиция и господин Буве, който е експерт по медицинските прегледи от Франция. Очевидно е, че има опасения, свързани с предложението, че то е изготвено прибързано след терористичните атаки в Европа и то не почива върху необходимата задълбочена оценка на въздействието. Това става ясно от някои много важни е, части в предложението. Това е едно първо изслушване по темата, но ще има и много други дебати по, е, с експерти за нея. Един от важните въпроси за мен е въпроса за колекционерите и музеите съгласно предложението в момента, някои от полуавтоматичните оръжия, които се притежават от музеи и колекционери, ще трябва да бъдат разрушени. Не смятам, че това е пропорционално, а не смятам, че е и необходимо, така че тази част от текста трябва да бъде преразгледана и изменена. Въпроса за медицинските е, прегледи, доктор Бове, вие много ясно обяснихте проблема и аз трябва да кажа, че наистина много е важно да се провеждат такива прегледи, както физически, така и психологически прегледи за притежателите на огнестрелни оръжия. При все това преглед може да се направи по различни начини. Ще дам пример от Швеция. Там индивидуални прегледи за лицата, притежаващи оръжие – Ситуацията е уредена по средния начин. Докторите имат, лекарите, медицинските специалисти имат задължението да се обърнат към властите, ако някой от техните пациенти страда от всеки от съответните проблеми, които могат да направят това лице опасно, при положение, че притежава огнестрелни оръжия. Мисля, че това е едно възможно решение на въпроса с медицинските прегледи и то ще изчисти много от проблемите, които вие откроихте. По отношение на дистанционната продажба, имаше е, изказване, че забраната на онлайн продажбите по телефона и така нататък ще е, има съответните последици по предлагането на пазара на огнестрални оръжия и това ще има сериозно въздействие около е, в селските райони, защото разбира се така или иначе и купувача и продавача трябва да имат лиценз. Аз знаем, че в дълбокия интернет се продава на черно оръжие и това не можем да го възпрем. Разбира се, по отношение на сертификатите, за лицата, които законово притежават оръжие, те им, имат лиценз. Мисля, че този въпрос трябва да се реши от всяка държава членка, да реши кои притежатели на кои оръжия се нуждаят от 5 годишен лиценз и кои не. А, също така, е, казахте, че има липса на правна яснота относно полуавтоматичните оръжия. Комисията говори за наподобяване, за сходство във външния вид на оръжията, оръжия, които могат да бъдат преработени в функционални и тук не е ясно какъв брой оръжия ще се обхванат от този текст. Радвам се, че беше поставен въпроса и за безопасното съхранение на огнестрелни оръжия. Това е нещо, за което също трябва да помислим. Така че, е, в заключение, господин председател, ще кажа, че очаквам съвместната работа с колегите по този въпрос с нетърпение, с експертите също, за да видим как може по най-добрия начин да изменим предложението на комисията и да подчертаем положителните аспекти, а именно регистрацията, деактивацията на оръжия, както и трансграничното сътрудничество. Благодаря ви много, колеги. Извинявам се на колегите, които сега идват за точката от дневния ред за грамковото споразумение, но искам да направя едно уточнение. Сега ще обясня как ще процедираме. Малко ще е нечестно, за комисията, защото из, из, у, ние очертахме едно цунами от а, критики и а, проблеми в предложението. За това ще дам възможността на експертите от Генерална дирекция вътрешни работи от комисията да се изкажат. Разбира се, няма да имате възможност да говорите по всеки елемент отделно. В бъдеще ще е, имаме по-дълга сесия по въпроса, така че не се опитвайте да покриете всички елементи, но можете да направите едно общо изказване. Със сигурност ще имаме друго заседание, в което ще имаме пълно участие на комисията, в което тя ще може да отговори на всички проблеми поставени днес. Ще е, е, със сигурност ще имаме такава възможност. Сега ви давам думата за бърз коментар. Така че първо, може би, е, Генерална дирекция вътрешни работи, господин Алексис. Или по-скоро е, госпожа Гаго. Имате думата. Okay. Здравейте, благодаря ви много за възможността да предложа контекста е, на предложението, подготовката по него, също така да коментирам по изказаните опасения. Ще говоря накратко, след което след което колегата ми ще може да коментира. От самото начало трябва да кажем ясно, че предложението на комисията се подготвя от много време е, и от много време се планира. Беше написано, т.е. съставено много бързо, което може би обяснява някои от проблемите с яснотата, но искам да подчертая подготовката. През 2013 година комисията излезе със съобщение относно трафика на огнестрелни оръжия и вътрешната сигурност. И от тогава разгледахме четири варианта. Възможно преразглеждане на законодателството, оперативно сътрудничество, финансиране и обучение. И имаше много добър е, документ подготвен за това заседание и в точка 2 става въпрос, че в него има поредица е, проучвания, Позовавам се на този документ, защото става въпрос за много обширни проучвания, в които се открояват проблемите, които комисията се опитва да разреши чрез своето предложение. Също така, от 2013 година насам, освен с изследвания, Генерална дирекция вътрешни работи и Генерална дирекция растеж, се консултираха с всички заинтересовани страни в държавите членки, и в държавния сектор и също така сдружения на частни страни. И се, те бяха изслушани, тяхното мнение беше взето предвид по тези ключови изслушвания. Така че подчертавам много важната подготвителна работа. В изследването има два проблема. Европол също говори за проблема от разликите между националното законодателство, което е улесняващ фактор за незаконната търговия, както и за отклоняването на модифицирани и преработени огнестрални оръжия от, от веригите за доставки. И заключението е, че е, физически лица лесно могат да имат достъп до огнестрелни оръжия, лица, които нямат връзка с престъпността и предпочитаният канал за разпространението на незаконни огнестрелни оръжия е интернет. Информацията, свързана с правоприлагането, а и предвид последните терористични атаки, говори за използване на автомати Калашников, Калашников също така застава Токрев, ръчни пистолети. Това са най-често използваните оръжия за, за терористични нападения. Тези оръжия не са толкова често използвани от ловци, но са законно предлагани на, евро, на пазара на Европейския съюз. И искам да подчертая, че заедно с предложението комисията прие и план за действие за борбата срещу трафика и използването на огнестрелни оръжия и взривни а, вещества. Така че някои от елементите в този план за действие допълват разпоредбите в директивата по отношение на предлагането на пазара и продажбата по интернет. Сега ще дам думата на колегата ми, но комисията със сигурност иска да работи по подобряването на документа и както господин Лопес Агилар каза, със сигурност към искаме да го подобрим. Сега ще дам думата на господин Алексис. Моля ви, имате две минути, предвид факта, че колегите тук не очакват пълно изложение е, за Инко, е, защото това ще отнеме много време, така че няма да, е, няма да имате възможност да отговорите на всичко казано до тук. Знам, че за това е необходимо време с това ще бъде включено в дневния ред на бъдещо заседание. Сега имате възможност да направите една първоначална реакция, един коментар и на бъдещо заседание ще имаме възможност за задълбочен диалог с комисията по този въпрос, защото съм сигурен, че и други колеги ще имат още въпроси. Така че имате думата за бърза реакция, след което госпожа Валеро ще направи заключителни думи. Благодаря, господин председател. Много набързо ще коментирам. Както казахте, ще говорим по-задълбочено в бъдеще. Днес говорим много за тероризъм. Това е важно, защото много се говори по тази тема. Но не бива да забравяме, че директивата, която обсъждаме в момента, не е директива за тероризма. Това е директива за огнестрелните оръжия и за сигурността, свързана с тях. Разбира се, проблематиката е, е много по-широка от темата за тероризма. През последните 10 години в Европа има около 10 000 убийства с помощта на огнестрелно оръжие. Това не говорим за... Тук не става въпрос за 10 000 убийства, които са терористични. Знаем, че тези престъпления са е, извършени на много места, в училища, в Финландия, в е, Обединеното кралство, в Норвегия с полуавтоматични оръжия. Постоянно се извършват престъпления с полуавтоматични оръжия и много често те са законно притежавани полуавтоматични оръжия. Така че, за жалост, проблема не се свежда до, незаконно, до незаконните оръжия оръжия, идващи от Балканите. Ето защо направихме и това предложение. По категориите за оръжие, много от изказалите се подчертаха факта, че категория Б7 не е ясна, защото става въпрос за оръжия, които наподобяват така, трябва да кажа, че текстът тук е, е текст, който взаимства текст на съвета. Комисията е, е готова да подобри текста, да го прецизира и ще вземе предвид всички конструктивни предложения. Много обсъждахме въпроса с държавите членки и с професионалистите в тази област. Тук нямаше по-конструктивно предложение, но сме открити да ги получим. Накратко за медицинските прегледи. Бяхме изненадани от отрицателните коментари по това предложение за този елемент, защото смятаме, че медицинските прегледи са въпрос на здрав разум. Един един пример. С моите очила ви виждам много добре, господин председател. Ако обаче си сваля очилата, няма да виждам добре. Ако не нося очила, ще ми дадете ли да нося калашников? Това ми е въпроса. Постоянно се случват инциденти, включително с ловци. Преди няколко седмици едно лице, което отива да тича в гората, не се прибира вкъщи, защото е бил застрелян тичайки. Смятаме, че тези медицински прегледи накратко са полезни. И накрая за колекционерите. Смятаме, че проблема с колекционерите е сериозен и някои от изказалите казаха, че няма примери. Примери има и разбира се, може да ги споделим с вас. Разбира се, по всички елементи сме на ваше разположение, за да ви дадем повече информация. Благодаря, госпожа Валеро. Заповядайте. Tack så mycket, herr благодаря ви, господин председател. На което бих искал да благодаря на гостите ни за това, че ни посетиха днес, както и на комисията за това, че ни разясни условията на изготвяне на това положение на комисията. Може би нас, като обсъждаме тук, се струва, че всички идеи с подложението са погрешни, но в крайна сметка ние се състочаваме върху няколко елемента, които далеч не са ясни в директивата и за това получихме много критики от държавите членки. Това бяха двете сериозни проблеми, които трябваше да бъдат разрешени според нас. Но като цяло в директивата има и много добри идеи, които се ползват с подкрепата на държавите членки, както и на производителите на огнестрелени оръжия. Те също смятат, че е постигнал значителен напредък по отношение на процедур, предвидните процедури, а по въпроса за медицинските прегледи, мисля, че трябва да преодолем слабостите и пропуските, които установихме. Но пак казвам, това предложение беше изготвено много набързо след терористичните атентати в Париж и е част от цялостния процес на борба с тероризма. Но е, едва с това са, говорим за един процес, който тече от доста време вече насам. Ето защо действително трябва много ясно да заявим, че тук не говорим за борба срещу незаконния търг на оръжие или борба с организираната престъпност или тероризма. Целта ни тук е да гарантираме, че законно придобитите оръжия не се използват за незаконни деяния или че всъщност няма да се превърнат в един момент в незаконно притежавани оръжия, които се използват за извършване на престъпления. Така че целта ни е, е да гарантираме, че законно придобитите оръжия продължават да се използват законно и да се притежават от техните законни собственици. Целта ни на всички тук в парламента е в края на безработна процедурата да излезем с един качествен текст. Благодаря ви. Благодаря на докладчика ни. Още веднъж извинявам на Европейската комисия за това, че им дадох толкова малко време. Ще е, ви се реваширам следващия път. Благодаря на всички участници в е, дебатът. Е, всички показаха много добра запознато с темата. Ще продължим работа от тук нататък и ще се посъветваме с докладчика как да продължим с какъв график ще продължим да работим в комисията Либе. Благодаря и на двамата ни експерти за присъствието днес сред нас. Благодаря ви, колеги. А сега продължаваме с точка 5. Споразумение между Европейския съюз и САЩ. Рамковото споразумение. Гостите ни ще останат при нас. Добре. Колегите ще си станат местата, а ние продължаваме. So colleagues, we have today the presentation of и така, колеги, днес ще чуем представяне на становището от правната служба на Европейския парламент. Ще чуем представяне на становището на, на господин Бутарели от представляващ Европейския надзорен орган по защита на данните. Ще чуем представяне на Франциско Фонеска Морио, заместник генерален директор на Генерална дирекция правосъдие и потребители. Ще представяния трите Започваме с правната служба на Европейския парламент, която ще ни представи своето становище за връзката между рамковото споразумение и повишеното точно право на Европейския съюз. След това ще обсъдим съвместимостта на това предложено споразумение с европейското законодателство, след което координаторите на комисията Либе ще имат думата за няколко минути след което органа за Европейския надзорен орган по защита на данните ще състави становището, което, доколкото разбирам, ви е било изпратено днес. И така, започваме с правната служба на парламента. Имате думата. Че. Много ви благодаря, господин председател. Както знаете, правната служба беше помолена да изготви правно становище под тренимата, свързани с рамковото споразумение. Правната служба изготви становището и ще се опитам да ви представя днес отговор, който дадохме ние на трите въпроса. Както знаете, рамковото споразумение Европейския съюз и Съединените щати има за цел да гарантира високо равнище на защита на личните данни, в частност в областта на правоприлагането. Първият въпрос, който беше отправен към правната служба, беше свързан с правната форма, правния статут на това споразумение в контекст на европейското законодателство, както и за връзката между това споразумение и вторичното законодателство на Европейския съюз. Първо държа да отбележа, че това рамко споразумение е международно споразумение съгласно договор за функционирането на Европейския съюз. Също така, съгласно договора това споразумение, като бъде надлежно сключено, ще бъде правно обвързващо за Европейския съюз и за неговите държавни мерки. Това е съвсем ясно разписано в европейското право. А що се отнася до връзката между подобно международно споразумение и европейското законодателство, съгласно съдебната практика на, съден на Европейския съюз, международните споразумения могат да има върховенство върху вторичното законодателство на Европейския съюз. Така че е възможно това споразумение, пак казвам, да има върховенство над вторични е, законодателни акта на Европейския съюз. Това ще стане ясно, е когато бъде одобрен целият пакет за защитните на личните данни, тъй като това споразумение обхваща еднакви въпроси, особено предаването на лични данни на трети страни. Така че ако се възприеме, че това е решение за адекватност по отношение на Съединените щати, няма нужда да се взима подобно отделно решение отново. Така че по принцип при нормална правна рамка едно международно споразумение има върховенство над вторични законодателни акти на Европейския съюз. Но държа да отбележа, че съгласно същата тази съдебна практика на съда на Европейския съюз, международните споразумения нямат върховенство над първичното право на Европейския съюз, т.е. договорите или хартата за основните права. По тази причина международното споразумение не може да има и върховенство върху вторични европейско законодателство, ако споразумението по някакъв начин е несъвместимо с основополагащите договори или с хартата. Това беше отговора на първият въпрос. Втори въпрос, спомня към, към правната служба, беше дали това международно споразумение се възприема като вид решение за адекватност. На практика отговорът е да, но трябва да направя няколко уточнения в тази насока. Това правно споразумение не е класическа форма на решение за адекватност, защото те по принцип взимат от Европейската комисия въз основа на вторичното законодателство на Европейския съюз, като класически пример е директива 95 на 46, която дава възможност на Европейската комисия да взима подобни решения по отношение на трети страни. Това международно споразумение очевидно не представлява подобен вид правен акт. Пак казвам, това е въпрос за международно, това е въпрос за международно споразумение, което излиза извън на правно като поле на вторичните законодателни на Европейския съюз. Но в а, своето, по своето същество това споразумение е много сходно с такъв вид решение и ще, запа, ще замеси за бъдеще подобно решение, защото няма нужда да се взима подобно решение съгласно вторичните законодателство на Европейския съюз, ако международното споразумение вече е влязло в сила. И още един коментар по вторият въпрос. Както уточнява правната служба в становището си, правомощията на съда в Люксембург са много различни по отношение на международните споразумения на една страна и по отношение на актовете на вторичното законодателство на Европейския съюз друга страна. От съдебни решения на съда знаем до каква степен съда може да определя законосъобразността на решенията на Европейската комисия. Разбира се, съда може напълно да тълкува и в случай на съвместимост да определя за невалидни решения на Европейската комисия. Съда обаче не разполага с подобни правомощи по отношение на международните споразумения. Разполага с много по-ограничени правомощия, защото те попадат в приложното поле на международното право, така че съда няма как да определи да вземе решение, че цялото споразумение е незаконно. Има процедура, която дава възможност на съда да излезе с решение за съвместимост на международното споразумение с властта законодателство преди споразумението да бъде сключено, но до тук се свещат правомощите на съда в случая. Третия въпрос беше свързан с а, правния статут на лица, които не са граждани на Европейския съюз и дали те ще се ползват с закрила съгласно това международно споразумение. Съгласно европейско законодателство, всяко лице има право на защита на личните данни съгласно член 8 на хартата и член 16 на договор за на Европейския съюз. Там ясно е разписано, че всеки, всяко лице има право на защита на личните им данни. Тук не говорим само за граждани на Европейския съюз. Това е позицията на европейско законодателство. Положението в контекста на работа споразумение Европейския съюз и САЩ обаче е по-различно, тъй като там е, се, ясно се разписва, че право за е, оспорване на решението по правен път се дава само на гражданите на Европейския съюз или на Съединените щати. Въпросът е дали това е приемливо съгласно европейското законодателство, тъй като очевидно има разминаване между това, което разпорежда европейско законодателство, т.е. всяко лице да има право на защита личните си данни и право на съдебна защита и а, е, разпоредбата съгласно това международно споразумение. Предвид скорошна съдебна практика на съда и отново случаят е, делото Шрем, което ясно показва, че съгласно член 47 на хартата, всеки трябва да има право на достъп до средства за правна защита. трябва да се гарантира, че трета страна, че трети страни трябва да гарантира същата защита в случай на предаване на лични данни, в случая, когато данни се предават на трети страни, които гарантират правото, достъпа до средства за правна защита само на определена категория граждани, в този случай само граждани на Европейския съюз. Това е и, и в случая има несъответствие с въпросното законодателство. Това е отговор на трети въпрос, зададен на правната служба. Благодаря ви. Сега преминаваме към представянето на Европейската комисия. Okay. Uh, thank you, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на членовете на, на комисията Липе. Благодаря ви за тази възможност да участие в разискването по рамковото споразумение. Дебата се води в много важен момент. Броедни след като Конгреса в САЩ прием своя закон за достъпа до средства за правна защита. Това е значително постижение, тъй като Европейския съюз отдавна настоява за подобна възможност и парламент изигра много важна роля, за да стане, за да предостави тази възможност, за което много ви благодаря. Току-що чух представителят на правната служба на Европейския съюз, който изказа своите притеснения, в частност по отношение на правото за достъп до средства за правна защита и искам да отговоря на тези притеснения. Защото ще се съсредоточи върху четири основни въпроса. Първо, относно е, естеството на споразумението, второ място относно приложното поле на споразумението. На трето място искам да уточня, че това рамково споразумение не представлява автоматично решение за адекватност. И на трето място ще се спра на връзката между това споразумение и съществуващата европейска рамка за защита на личните данни. Това рамково споразумение всъщност е, е прецедента в този контекст. Като цяло този вид споразумение са споразумения свързани с личните защита на личните данни. И сега си към всички други споразумения, които се включват в областта на обменят на личните данни, този вид рамково споразумение не дава разрешение за предаване на лични данни, а се съоточава само върху правото за защита на личните данни на самите индивиди. Тук говорим за едно споразумение, което ще се прилага към всяко прехвърляне на данни за страна на Европейския съюз за, на трети страни за целите на правоприлагането. На второ място бих искал за, обхват, за приложното поле на е, това международно споразумение. Точно обхваща всички права, свързани с защита лични данни, изключение на правото на достъп до правна защита. За въпроса за възможности за ограничение на периода на, съхраняване на данните, различните мотиви за прехвърляне и това споразумение ще се прилага във всички случаи на прехвърляне на данните в Европейския съюз към Съединените щати за целта на правоприлагането, независимо къде, каква е националността и къде пребивава съответното лице. Член 3 на рамковото споразумение, споразумение ясно разпорежба, че правата за защита в това споразумение се прилага за всеки всички случаи на трансфер на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати и техните правоприлагащи органи. Също така ще се прилага и при прилагането на частни юридически лица и в контекста на други споразумения, като TFTP, например, програмата за на финансирането на тероризма. Това отново се случва, независимо от гражданството и местопребиваването на лицето. Тук говорим, как аз казвам, за всяко лице, независимо от неговата националност и а, неговото местожителство. Освен това, в член 6 цели и ограничения на употребата. Ясно разпоредба, че тези права продължават да се прилагат и когато има прехвърляне към други органи на САЩ, т.е. извън областта на правоприлагането. Според Европейската комисия това е значителен напредък, значително подобрение в сравнение с настоящото положение. В настоящият положение данни се прехвърлят отвъд океана въз основа на настоящите правни инструменти, международни споразумения или национални правни разпоредби. И в повечето случаи това се случва без никакви разпоредби за защита на личните данни или с много слабо равнище на защита. По този начин рамковото споразумение ние ще допълни тази настояща правна рамка, като я допълни със съответните разпоредби за личните данни. По този начин това рамково споразумение ще се окаже един вид спасителна мрежа, която ще гарантира минимумът на защита на личните данни. Или казвам с други думи, правата за защита на личните данни на лицата не трябва да се предоговарят всеки път от начало. А вярвайте ми, че самите първо по това споразумение показаха колко трудно въобще се проговаря по тази тема. А сега по конкретния въпрос с правото до достъп до средства за правна защита. Пак повтарям колко важно беше от приемането на проекто закона от Американският конгрес. Това беше голямо постижение, което нямаше да се случи без натиска, който оказаха преговорите за рамковото споразумение. Чрез приемането на този проект закон се разрешава сериозният проблем с неравнопоставеността между нас и най-важният ни партньор. Гражданите Съединените щати вече се радват на възможно на, на права защита на личните данни и достъп до правна защита в Европейския съюз. Но на граждани на Европейския съюз не им се предоставя същите права в Съединените щати. Както самият Европейски съюз, Европейски парламент, извинете, го обелязва в своята резолюция, посветена на, на програмата за масово наблюдение, става ясно, че трябва да се гарантират правата на европейските граждани, същите права, каквито се ползват американските граждани. Но с това трябва да се гарантира и достъп до ефективна правна защита за всички европейски граждани без никаква дискриминация. Уважаеми членове Европейски парламент, именно това постигнахме, защото чрез Законът за достъп до средства за правна защита се осигурява такъв достъп до а, три инструмента, които в момента не се на разположение на европейските граждани, за положение на американските съгласно акта от 1974 година и те са свързани с незаконосъобразното разкриване на данни, разкриването по случайност или унищожаването някакво невнимание. Ефективността на прилагането на тези права, включително и правото на достъп до средства за правна защита, ще са обект на възможност за преразглеждане. Вие самите одобрихте тази, е, основното съдържание на рамкото споразумение през марта, когато беше представен в Конгрес по закония, когато представител на Европейския парламент се, се срещнаха с техните партньори в Съединените щати. Чрез рамкото споразумение се разширяват а, разпоредбите на а, закона от 1984 година в САЩ, като обхващат и европейски, само европейските граждани. Вярно е. Но това не е единственият а, възможна разпоредба, защото в алинея първа на член 19 ясно се уточнява, че тази разпоредба е без отношение към други канали за достъп до правна защита, като например законът за защита на личните данни при онлайн комуникация или, в, или законът за защита на личните данни при а, компютърни злоупотреби и измами. И пак казвам, достъпът до тези правни канали е без връзка с настоящото рамко споразумение. И казвам с други думи, лицата, които не са граждани на Европейския съюз, не са лишени от право на достъп до, до а, правни средства за защита, но те не могат да се използват от същият разпоредби, за които настоя изрично съда по отношение на европейските граждани. Затова смятаме, че тук няма нарушаване на европейско законодателство и случая на, на хартата съгласно тълкуването на съда. Трябва също така да се отбележи, че е, гражданите Европейския съюз не са единствените, които могат да се възползват от е, този нов закон на Съединените щати и други, страни, и други граждани други страни могат да се възползват от тези разпоредби, ако съответните трети страни поискат от Съединените щати те да бъдат сметнати за сътрудничащи страни по смисъла на този закон в този случай и техните граждани ще имат възможност да се ползват от същата защита, съгласно този закон. Това очевидно, пак казвам, и приемането на този закон беше значителна стъпка напред и значително подобрение на настоящото статукво. Както и безпредседентна стъпка напред от страна на Конгрес на Съединените щати. макар че напредъкът не е оптимален, все пак е, не смятам, че трябва да се стига до там да се определя за, незакон, за противозаконно цялото международно споразумение. Всички съществуващи споразумения за това, това би означавало, че са и незаконно съобразни всички споразумения, изключени за обмен на лични данни, които вече са сключени между държавите членки и трети страни което, разбира се, ще има много сериозни вреди за защитата на личните данни на нашите граждани и по този начин ще сме пропуснали една прекрасна възможност да подобрим настоящото статукво. Или казвам с други думи, сега след приемането на закона от Конгреса, можем да запазим статуквото, ако това предпочете съда, но това само ще влуши положението, защото по този начин нашите граждани нямат възможност да използват тези допълнителни права. И аз смятам, че това не е добър избор. На трето място. Колко точки имате, пита председателя? Вие не ме поглеждате, аз не, че ви опреквам, но все пак колко са точките? Мога ли да премина нататък? Искам да знам колко са точките, защото много от колегите имат въпроси по вече казаното от вас. Освен това, винаги, когато идва при нас е, Европейския надзорен орган по защита на данните, се оказва, че няма достатъчно време. Добре, господин председател, исках да кажа на правната служба, че рамковото споразумение всъщност и тук ще бъда пределно ясен, защото това е много важно за нас, е следното. Никога комисията не е искала да се отказва от сейф хаба. In the PNR and in the TFTP. Ние имаме и съответно одобрените точки по резервационните данни на пътниците, както и някои аспекти на споразумението с САЩ. Благодаря. Ние можем да бъдем гъвкави. Добре, ако ми позволите, тогава ще кажа още няколко неща. Заключението ли правите? Нека кажа, че член 5.3 всъщност не дава възможност за всеобхватно авторизиране. Няма автоматичен принцип. Имаме съответно и разпоредбите на член 5, параграф 2. С други думи, подхожда се според отделния случай – това е инструмент в допълнение на правното ни основание за трансфер на данни. И в този случай презумцията може да бъде подложена на проверка. Okay, members may have points and you can come back. This is what I was trying to get at, but anyway. Добре, сега Преминавам към координаторите. Много е дълъг списъка на колегите, които желаят да се изкажат, но започваме с координаторите. Госпожа Холмайер не е в залата. Господин Вос. Не ме обърквайте, госпожо Зипел, казва председателя, и без друго ми е трудно. И тъй започваме с координаторите, след това ще чуем господин Бутарели, освен ако не иска сега да се изкаже. Сега ли предпочитате? Благодаря ви. Джовани, ако за теб е по-добре сега да се изкажеш, нямам нищо против. Всъщност, защо не направиш представенето си сега? така че колегите после да не се притесняват и да покрием всички изказвания. Господин Бутарели, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на почитаемите членове на тази комисия. Благодаря за възможността да обсъдим това споразумение. В петък аз ще изляза с предварително становище по това, което комисията е оповестила на своята веб страница. Получихме информация предварително през септември мината година, но изчакахме Американския конгрес да приеме закона за правна защита. Нека кажа, че нито в Европейския надзорен орган по защита на данните, нито който и да било друг надзорен орган по защита на данните е част от преговарящия екип. Ние, следователно, можем да бъдем независим консултант на всички европейски институции по въпросите, свързани с личните данни. Няма никакво съмнение, всички разбират много добре колко е сложна задачата на Европейската комисия в тези преговори. Не бива също така да подценяваме историческото значение на споразумението, защото то може да бъде основата на бъдещи споразумения в правоприлагането, като се обхващат и двустранни отношения с държавите членки, както знаете. Нека още веднъж подчертая, че нашите консултации помагат на институциите да стигнат до желаната хоризонтална рамка. Разследването на престъпленията е легитимна цел – международното сътрудничество, включително и споделянето на информация, е по-важно от всякога. НОЗД винаги е твърдяла, че на нас ни трябват устойчиви, стабилни норми, но до сега Европейския съюз не е изградил такава рамка, няма достатъчно защити за основните права и свободи на гражданите – затова аз приветствам и подкрепям всяко усилие по посока на общо споразумение, в конкретния случай с САЩ. Основното предизвикателство е да има пълно съответствие с европейските договори, хартата и по-конкретно член 7, параграф 8 от нея. Ще споделя някои от първоначалните си тревоги, свързани с терминологията в оповестения текст. Даваме си сметка, разбира се, че не е никак лесно в споразумение с трета страна да се копират дефинициите от европейското законодателство, но аз ще подчертая, необходимо е защитите да отговарят на първичното европейско законодателство. Също така, преди да се получи одобрението на парламента, аз мисля, че трябва да разгледаме внимателно всичко, което се случи от миналия септември до сега. Необходимо е някои от предпазните механизми в споразумението да се подсилят. решенията на Европейския съд, както и някои други европейски споразумения не засягат пряко това рамково споразумение, да има други мерки по защита на данните в трети страни. Според правната служба може да се говори за сравнимо последващо действие. Днес чухме от тях друго определение сходно действие. Същевременно имайте предвид, че GDPR, както и директивата за правоприлагането, ни дават достатъчно насоки. Това всъщност е и начина по който анализираме споразумението. Според нас има три необходими подобрения, за да се отговори на хартата и член 16 от договора. Има и доста текстове, които трябва да се доизяснят, но кои са трите основни подобрения? Първо, казва се, че трябва да се каже, че предпазните механизми обхващат всички граждани, а не само гражданите на ЕС. На второ място необходимо е предвидените мерки да са ефективни на практика. И трето, не трябва да се авторизират обемите данни. Имам няколко препоръки. На първо място да се каже всички граждани, а не само гражданите на Европейския съюз. Казвам го, защото когато се прехвърлят лични данни, това засяга абсолютно всеки. В споразумението има конкретни разпоредби, които обхващат всички граждани. Правото на правна защита, например, но има и специфични разпоредби, ограничени до гражданите на едната или другата страна. По-конкретно член 4 и член 19. Ние не можем да си позволим никаква двусмисленост. Не би трябвало да изключваме никакви граждани, от това споразумение. Много е важно, както казах, да се отговори на член 7, параграф 8 от хартата и член 16 от договора. Необходимо е защитата да се предоставят на всички, независимо от техния происход или статут. Ние се съобразяваме и с тълкуването по смисъла на хартата. Също така обръщаме внимание на предлаганите различни варианти, така или иначе всеки би трябвало да има право на правна защита, не само гражданите на Европейския съюз. Но по член 13 все още не е ясно дали всички граждани ще имат право на такава защита тогава, когато исканото от тях заличаване на данни не се извършва. Изключението за правото на заличаване на данни всъщност влиза в противоречие с тълкуването на член 7 от хартата, тълкуване, което беше направено от Европейския съд. Член 19, параграф 3 се прилага без действието му да засяга прилагането на останалите разпоредби за индивидуална защита на данните, които са част от националното законодателство. По-настоящем обаче ние не можем да направим оценка на ефикасността на тези альтернативни мерки, особено в САЩ. Ето защо настоявам разпоредбата за правна защита да бъде прилагана на практика. И накрая деликатните данни, член 13 от споразумението. Член 13 дава възможност за обемно прехвърляне на такъв вид данни, като в този случай трябва да се има предвид дали става дума за конкретен случай или не. Не бива да се изключва възможността за прехвърляне на обемни данни и в единия и в другия случай обаче. Няма да навлизам в подробности по член 9, техническите препоръки, свързани с ограниченията във времето. Исках обаче да посоча, че в член 5.3 има презумпция за съответствие на европейските норми за трансфер на данните, което означава, че бъдещите трансфери няма да имат нужда от специално разрешение от надзорните органи за защита на данните или който и да било друго. Много е важно тази презумпция да бъде всъщност подсилена, особено по отношение на надзорните органи независими органи за защита на данните. С други думи, дори и да не се изисква първоначално разрешение, би трябвало да се настоява за наблюдение и следене от страна на органите за защита на данните. Надяваме се тези препоръки на брой 3 плюс 1 да бъдат взети под внимание преди окончателния текст. Комисията има огромна отговорност, защото това становище е само предварително. Всъщност, щом получим допълнителна информация, може да променим мнението си, но според нас моментът е отдачен за промяна на споразумението и за един последен кръг преговори. В заключение ще кажа, че някои от препоръките ни ще са свързани с промени в самото споразумение. Това е така. Но по-голямата част е свързана с използването на обяснителни документи, които придружават основния документ. Това са типично използваните инструменти. Оставаме на разположение на институциите, готови сме да предоставяме допълнителни консултации. Би трябвало да се цели подобрение в сравнение с настоящата ситуация, защото в момента данните се прехвърлят без да има защита. Нека кажа обаче – че един от основните инструменти съдържа съответни мерки, които също могат да бъдат взети под внимание. Член 16 до 20, например, където се обяснява какви са правата на субекта на данните. Благодаря. Благодаря, господин Бутарели. Много беше полезно. Господин Албрехт е нашия докладчик. Може да започнете. Uh, uh, uh, Благодаря. Целта е да се стигне до споразумение, по което наистина да има осъществен напредък преговорите относно трансфера на лични данни от Европейския съюз към правоприлагащите органи на САЩ са били предмет на разискване в парламента. Ние винаги сме казвали, че ни трябва една стабилна рамка, която да позволява контрол и също така да сме сигурни, че основните права на европейските граждани са спазени. Виждам договореното споразумение до тук, резултатът. Той наистина преследва заявената цел, но има и някои неясноти те ще трябва да бъдат премахнати преди да приемем подобно споразумение. Правната служба на Европейския парламент направи задълбочен анализ и аз искам да им благодаря за това. Но е, остават някои много сериозни въпроси. Обхвата на правната защита, ограничена до европейски граждани – и възможното действие на това споразумение. при фактора адекватност, когато се извършва трансфер на данните и се позволява този трансфер. Виждам, че вече има някои разяснения, че всъщност е, предлаганото е в допълнение на други правни основания, които позволяват трансфера на данни. Също така виждам, че има и допълнителни предпазни механизми. и се обхващат аспекти, които в момента не се уреждат от други споразумения. Но ние имаме и действащи споразумения. Много са важни основните предпазни механизми. Всъщност това, за което настояваме в споразумението, е изключително съществено. И Разбира се, въпросът е дали вече сключените споразумения са законосъобразни, например споразумението с Канада и резервационните данни на пътниците. Тук очакваме финансово, съдебно пояснение от Европейския съд ще видим до каква степен лични данни могат да се прехвърлят от ЕС към трети страни за целите на правоприлагането. Ако позволите, малко по-големи подробности – Ако това споразумение предоставя единствено някакви допълнителни права, то всъщност не поражда никакво действие, което да е свързано с правно основание за трансфер на данни. Обратното би променило доста съществуващата ситуация. Би променило и ефекта на адекватност. Обхвата в единия и другия случай обаче са различни защото ако споразумението обхваща и американските граждани, то е ясно, че Дефиницията в европейското законодателство вече не може да ни послужи. Но, както беше посочено в обяснението на комисията, за нас е важен член 5, параграф 3, защото така както е разписан той, чухме и обяснението на правната служба, това споразумение може да създаде презумпцията, че трансферите отговарят на е, нормите за защита на данните, съответно в ЕС или САЩ. Чухме изказванията на комисията, на правната служба и като че ли техните аргументи влизат в противоречие с аргументите на собствената ни правна служба. Непременно трябва да се уверим, че това не е така. В противен случай ще е много трудно парламентът да приеме подобно споразумение. Ако се окаже, че е невъзможно да получим необходимото разяснение, то ще трябва отново да се обърнем към съда и да ги попитаме доколко предлаганото е законосъобразно. Ние не можем да гласуваме нещо, което противоречи на правната ни рамка. Колеги, трябва да приключим работа в 6.30. Знам, знам какво да направя – няма време. Вос, плиз. Господин Вос. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, natürlich. Благодаря, господин председател. Има. Парламентът е в недоумение, защото вече три години вече се водят преговори и САЩ променят тяхната правна система. Сега привеждаме един довод, че ако това не отговаря едно към едно на това, с което сме, съгла... сме се съгласили, то тогава няма да се приеме. Мисля, че това е едно катастрофално изказване. Защото, според мен, оттам нататък няма да може да се сключват никакви споразумения за обмен на данни с трети страни, ако те не са 100% отговарящи на нашите представи за нещата. Сега, не знам дали това е била първоначалната цел на законодателя, но за мен е притеснително, че хартата ще се прилага срещу държавата като механизъм за защита. И единствения начин, чрез който можем да постигнем съгласие, е ако хартата се прилага едно към едно. Със сигурност не мисля, че това е правилният начин да подходим. Аз, като граждани на Германия, не мога да се позова на немското право, когато става въпрос за американци. Така че тук има нещо не редно в а, юридическата логика. Сега всъщност искаме европейското право да се прилага в световен мащаб. Това споразумение ще зависи и от неговото качество. Разбира се, на, това споразумение не цели да се уреди какво американците могат да правят в тяхната система. А, тук става въпрос за въздействието на споразумението и а, върху европейските граждани и неговата връзка с други правни документи. А по отношение на средствата за правна защита, ясно е, че е, всеки трябва да има право на това в САЩ. Не съм много сигурен какво точно ще е решението. Може би единственото правдоподобно решение е да се каже, че не може да се постигне е, съгласие, ако продължаваме да държим на всички тези елементи. Ето това са моите притеснения. А пък ако не се постигне напредък, то тогава може би е добре да се обърнем към съда направо, защото ако продължаваме да работим по същия начин, не мисля, че ще стигнем до разумно решение. Лично аз подкрепям това, което комисията ни представи, защото от моя гледна точка трябва да има международна структура, която е, да способства сътрудничество ни, е, сътрудничеството ни с трети страни. Защото има граждани, които имат специални права по отношение на защита на данните. Не мисля, че това беше, е било първоначалното намерение на законодателя. Председателя, благодаря. Госпожа Сипел. Thank you very much, Chair. Uh, Благодаря, господин председател. В известна степен съм съгласна, че е, САЩ трябва да имат абсолютно същата система, каквато имаме ние във всички подробности. А между другото в Европейския съюз имаме различни начини да организираме работата си в тази област, но стандартите трябва да са сравними, съпоставими. И слушах днес казаното от правната служба, от комисията. Господин Ботарайли също направи изказване и вследствие от това не съм убедена, че този текст не води до решение за адекватност. Комисията много ясно каза, че трябва да се види какво ще се случи с това споразумение на практика. Първо стана ясно, че рамковото споразумение като международно споразумение ще има примат над актовете от вторичното право, правилата. Така че обаче, когато говорим за стандарти и практики, трябва да имаме предвид, че те може да вземат превес над, предвид, над разпоредбите в директивата за защита на данните, така че тук трябва да сме внимателни. Комисията също така казва, че споразумението ще подобри ситуацията в сравнение с ситуацията в миналото. Но имаме закони, които са в сила в момента и ние смятаме, че те не са достатъчно добри, с това създадохме и нов закон за защита за данните. Той ще се обхваща ли от споразумението? Не мисля. Ако погледнем алинея 3 от член 5, тук текстът казва, че Обработката на лична информация от САЩ или Европейския съюз се смята за съответстваща с, с, с съответното законодателство в областта на защитата на данните, т.е. законодателството на САЩ или на ЕСА. И няма да се иска допълнително разрешение съгласно това законодателство. Тоест, ние казваме, че съгласно вашия закон не е необходимо допълнително разрешение. Ние смятаме, че вашите стандарти са същите като нашите. За мен това е вид решение за адекватност. Друго нещо, с което трябва да сме много внимателни, е изменението на Американския санат. В него се казва, за да може да се предоставят средства за правна защита на граждани на чужда страна. Тази чужда страна трябва на първо място да извършва търговия с САЩ и също така това да не накърнява интересите на националната сигурност на САЩ. Трябва да кажа, че всичко може да е от интерес за националната сигурност. Така че тук не става въпрос само за това да свалим е, щита за е, личните данни или принципа Safe Harbor. Тук няма да имаме истинска правна защита а това се обявява още преди приемането на рамковото споразумение. Според мен това е свидетелство, че има още много нерешени въпроси и за момента аз не бих дала своето съгласие за този текст. Thank you, uh, Mrs. Председателя, благодаря, госпожа Стивенс. Hello, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. От името на ЕКР искам да кажа, че това споразумение е много важно за предвижването и развиването на взаимоотношенията ни с САЩ. Рамковото споразумение е много важно за продължаването на трансатлантическата дейност и взаимоотношения, основани на взаимно, взаимно доверие и сътрудничество правото на независим надзор и правото на ефективни средства за, за правна защита само ще засилят нашето сътрудничество. Обмена на информация е изключително важен за сигурността от двете страни от Атлантическия океан и смятаме, че трябва да имаме повече компетенция за обмен на данните. По, по този начин и гражданите ще знаят, че техните права са зачитани както в САЩ, така и в Европейския съюз. Радвам се, че САЩ изменят закона за, средства за ефективна правна защита, че те сътрудничат с Европейския съюз по този въпрос и че си дават сметка, че този закон на САЩ е изключително важен за бъдещето ни сътрудничество в областта на обмена на данни. Също така с интерес изчетох становището на правната служба. Благодаря ви за, презен... за вашата презентация, но имам един проблем и той е, че препоръките на САЩ по отношение на средства за правна защита трябва да се предоставят и на граждани на Европейския съюз. Това обаче е една идеална ситуация и се питам реалистична ли е и справедливо ли е Европейския съюз да води преговори с останалата част от света и да очаква от САЩ да, се, да спазват нашите искания. Тоест, ако искаме нашите точни стандарти да се изнесат в международни споразумения, независимо от националните правила и приоритети, ми се струва, че не става въпрос вече за преговори. Мисля, че ние искахме да постигнем адекватност. И ако искаме да продължим да провеждаме преговори в бъдещето по този начин, ултимативен по характер, мисля, че има опасност да си тръгнем с празни ръце и това да е отрицателно за нашия бизнес и сигурност. И ще очаквам вашия отговор. Госпожа Уинстон, каза председателя. Софи Интевелт. Благодаря. Преди много години аз настоявах да има трансатлантическо споразумение за защита на данните, така че приветствам принципа. Ще го подкрепя обаче само ако то засилва правата на нашите граждани защото тук трябва да отбележа нещо за колегите от НП и ЕКР. Да, действително, американците са наши приятели и съюзници, но за мен правата на европейските граждани са по-важни и са на първо място. Така че няма да водя преговори за това. И ще препоръчам на колегите от НП и ЕКР да прочетат текста и да не загърбват европейските закони. Между другото, а, ако погледнем кампанията, която, предизборната кампания, която се е, е, води в САЩ, кандидатите и назначенията във Върховния съд, аз искам да се гарантира, че нашите граждани, тези, които са гласували за всички нас, са, е, са приоритет на първо място. Така че да не предоставяме твърде много отстъпки. По решенията за адекватност се каза много. А, тук съм съгласна с госпожа Сипел. Ако прочетете текста на член 5.3, където се казва се смята за съответстващо и не се изисква допълнително разрешение съгласно съответното законодателство. Как тогава да го, как да го тълкуваме по друг начин, ако не като решение за адекватност? Било то и в международно споразумение. То е решение за адекватност, защото няма да се налага допълнително разрешение, господин Фонсека. Сега по е, акта за средствата за правна защита. Малко замазахте тук е, цялата работа, сякаш това е маловажна подробност, а то не е така. Това е ключов елемент от целия пакет. И ако разгледаме акта за правна защита, закона, трябва да видим какво, какви ще са последиците от него. Защото освен е, пролуката за не граждани, граждани, които не са граждани на Европейския съюз, има и много други вратички. Защото когато става въпрос за умишлени нарушения могат да се поставят под въпрос и действията ще са възможни само ако съответните определени органи го решат. А ние не знаем кои са те. Сега към господин Фонсека. Това ще какъв ще е ефекта по отношение на средствата за правна защита и резервационните данни на пътниците. Доколкото си спомням, има изключение за е, американските граждани, които нямат права за е, средства за правна защита в, този, в тази насока. Така че каква е добавената стойност, според мен, е малка. Има много други неща, които ме притесняват тук и искам повече информация за тях. От години вече се обръщам към комисията, за да направи една правна оценка на връзката между това споразумение и вторичното право. Комисията направи такава оценка, което бе много мило, но след това я обяви за, за поверителна. Така че ще съм ви много благодарна, обръщам се към комисията, да оповестите публично тази оценка. Благодаря. Е, Председателя е госпожа Ернст. Ja, vielen Dank. Ähm, fällt mir schwer, ganz ruhig auf meinem. Благодаря. Трудно е да остана спокойна но ще се опитам. На първо място благодаря на правната служба за тази изключително изчерпателна и напълно ясна презентация на ситуацията в момента. Също така, благодаря на Европейския надзорен орган за защита за данните за становището. Не бива да забравяме, че дори когато става въпрос за приятели, за американците, е, предвид е, поведението им, трябва да кажа, че аз съм силно притеснена. Познавам такова поведение и от е, предишни времена и не смятам, че то е уместно. Мисля, че трябва да сме наясно, че не трябва да преминаваме към презумцията, че това е решение за адекватност. А ако е такова, то ще има много сериозни последици. Не може да казваме, че въпросът не е толкова важен, когато говорим и за хартата за основните права, че това не е толкова важен въпрос. Ако този въпрос не е важен, какво правим тук иначе? Хартата за, фон, за основните права в съответните членове, които са относими тук, обвързваща ли е или не. Разбира се, може да решим, че това не е важен въпрос, че някои хора са по-пристрастни по него или не, но не бива да го правим, защото решението, което ще се вземе, е от решаващо значение. Мисля, че трябва да се придържаме към този принцип и да да гарантираме право на средства за правна защита на всички граждани, защото това е основно право, право на всички граждани на Европейския съюз. А като видим за какви подобрения и какви подобрения иска да се направи ЕНОЗД, искам да видя какви са шансовете тези подобрения наистина да бъдат прияти. Защото споменахме деликатните данни, те присъстват навсякъде и в наблюдението на споразумението. Ако тези неща са толкова важни, не може ли да продължим да работим както по принцип? Също така ме интересува комисията в каква степен смятате, че преговорите още са отворени? В каква степен, например, може да се включи това, което, за което настоя експерта за защита на данните. Така че Обръщам се към комисията. В каква степен смятате за преговорите за отворени? Това е до тук. Благодаря. Само да кажа, че имаме още трима оратори, сред които господин Боли и господин Лопес Агвилар. Благодаря ви за търпението. Заповядайте. Uh, господин Дермюлев, благодаря ви съвсем накратко Госпожа Сипа и госпожа Инфа вече казаха повечето от а, важните въпроси, така че искам да задам четири прости кратки въпроса. Защо Европейската комисия реши, че най-адекватният инструмент да се управлява обменът на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати е рамково споразумение, международно споразумение? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос. Европейската комисия възнамерява ли да сключи международни споразумения с други трети страни по подобен начин и по този начин на, на практика да е, избегне е, актовете на вторичното право? Госпожа Сипел вече каза, че законът вече е прият от Конгреса на Съединените щати. Въпросът обаче е дали може да възприемем този закон като разпоредби с достатъчно високо равнище на защита лични данни на европейските граждани. И последният ми въпрос какво възнамерява да направи Европейската комисия, ако Европейския съда на Европейския съюз вземе решение, че това споразумение е несъвместимо с европейското законодателство. Благодаря господин Бон, има думата. Благодаря ви за направените представяния, разяснения и предложенията, направени от Джовани Бутарели. Всички сме много развълнувани, но не бива да забравяме, че положението е много по-различно, отколкото беше преди 3-4 години. През 2016 година имаме нужда от ясна представа за всички аспекти на обмена на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати. Имаме дан, е, общата директива за на личните данни, разполагаме споразумението за връщане данни на пътниците, има закон за правна защита в Съединените щати и в момента се обсъжда рамково споразумение с Междупресия съюз и САЩ. За мен е много важно да има яснота за цялостната правна уредба, защото ако прочетете член на 13 алинея 2 от Рение, там има разяснения за някои от важните елементи. Но ако погледнете член 5 алинея 3, става ясно, че има ясна връзка между тези различни правни актове и техните разпоредби. Затова пак казвам, е важно, много важно да се разбере техната взаимовръзка. По мое мнение, в рамките на това рамково споразумение има се съсигурява правото за достъп, правото за да бъде съзумен при предоставяне на данните. Има също така и ограничения на употребата, което също е важно. Ще обсъдим и в рамките на си шилд разпоредбите, с които да няма събиране на масиви от данни, а да има събиране на данни по сигнал, по целенасочен начин. Много е важно всички тези правни актове, пак казвам, да бъдат поставени в съответният контекст на взаимовръзка, за да постигнем основната ни цел, а именно да имаме възможност за прехвърляне на данни при адекватни условия. И вярно, трябва да се преразгледа да, предложението, трябва да се взема прави предложения, направени от Джовани Ботарели, но по друга страна ще трябва да прегледаме отново и отново да анализираме всички вече съществуващи документи и то по трезв начин да не реагираме емоционално, а възоснова на един истински задълбочен анализ да видим как може да подобрен текста и да постигнем напредъка. А, а не, Хуан, мога ли ви помоля да се ограничите до една минута на изказване, за да може да дам думата на, на господин Навотавели? Ана Гомеш, ами не мисля, че реагираме прекалено емоционално, дори би се случи, реагираме много трезво и предпазливо. Знаете какво се случи с делото Макс Шримп и Сейф Харбър. През 2013 година бях на посещение в Съединените щати и обсъдихме колко важно за нас е правото до правна защита – и отговор, който получих, е, добре, за европейци няма проблеми, но няма да го прилагаме за афганистанците. Ами, представете си случаят на афганистанец, който е получил политическо убежище в Германия, който реши да успори е, тази разпоредба, както Макс Шримп реши да успори Сейф Харбър споразумението. Това е същият проблем тук. И след като чух становището на правната служба на Европейския парламент и на Европейския надзорен орган на данните, действително трябва да сме наясно какво се случва тук, а именно трябва да си дадем всякаква възможност за успорване на това споразумение по подобен начин. А, и между другото държа да отбележа, че много сериозно се притеснявам за презумпцията за съвместимост. Не съм много неудобно се чувствам, особено при положение, че аз самата поисках в Европейската комисия да гарантира, че а, ще продължава да се прилага тази презумпция за съответствие, след Сехаб решението, свързано с дейността на различни предприятия от Португалия, така и не получиха от Купаста комисия и тази презумпция наистина много-много ме притеснява. Абсолютно, аз съм съгласен с това, което се каза. Особено искам да подчертая, че наистина оценявам извършената до тук работа. Задавам си въпроса обаче, като се има предвид колко са важни тези преговори, какво става с правната защита? Това е много важно. Европейските граждани би трябвало да могат да разчитат на същата защита, каквато имат американските граждани в Европа, защото те са защитени тук. Ние имаме хартата за основните права. Би трябвало да прилагаме този принцип не само в контекста на директивата за заличаване на данни или Сейф Harbor. Би трябвало да има гарантирано право на съдебна защита и пред органите на САЩ, тъй като доста европейски граждани всъщност е, са подложени на преследване и виждаме, че това споразумение може да има огромно отражение. Правилно ли разбирам? Благодаря ви. Съгласна с всички колеги, които казаха, че има въпроси, които трябва да бъдат разрешени, ако искаме да сме сигурни, че това споразумение е съвместимо с договорите и хартата. Бих искал да помоля когато комисия ни предостави в писмен вид своите доводи, но предвид реакцията на колегите с а, позволение на преводачите да продължим още 10 минути заседанието, ще помоля Европейската комисия да отговори съвсем накратко и господин Бутарели също иска думата съвсем накратко, след което и Европейската и правството на парламента, но виждам, че те не искат думата. Тогава ще помоля господин Бутарели отново да а, се спре накратко на подигните въпроси. Господин Фенеско, имате думата. Thank you, President. Permítame comenzar por la última pregunta. La respuesta en mí es sí. Благодаря. Аз ще потвърдя, отговарям с да на въпроса на господин Лопес Агилар. Госпожо Гомеш, аз получих вашето писмо, попитах сътрудниците си, но мисля, че във вашето писмо се съдържаха и отговорите. Ако не съм разбрал правилно, извинявам се. Мисля, че най-важното е следното. Рамковото споразумение дали подлежи на съвместно вземане на решение или не. Пак ще обясня. Така както ние тълкуваме член 5, параграф 3, не може да има общо авторизиране. Има презумпция за изпълнение, но тя не е автоматична. Всичко зависи от ефективното изпълнение на споразумението от страна на САЩ и по-конкретно ефективното изпълнение на разпоредбите за нашите индивидуални права. Не става дума за обща разпоредба, а за решения според отделния случай. Рамковото споразумение е инструмент за трансфера на данни. Имаме правното основание – Необходимо е обаче да има от една страна рамково споразумение, от друга страна правно основание, за да се осъществи трансфера на данни. Това всъщност е двойна защита. Ще повторя. Индивидуалните права не са ефективно гарантирани в САЩ, но ние ще можем да следим и разследваме отделните случаи. Ако има нарушение на индивидуалните права, след преглед ще суспендираме споразумението. И накрая, по резервационните данни на пътниците, има съображение, това е преамбюла на споразумението, там имаме специалното обяснение. Говори се извън микрофон на което ораторът отговаря. Това е нещо, което ще доуточним по-късно. Господин Ванеска, до края на седмицата нали ще ми дадете и писмен документ, ако нямате нищо против? Добре, но искам да проверя секретарята е добре да ми изпрати конкретните въпроси. Разбира се. Господин Бутарели. За една минута само ще кажа, че за мен в момента не е толкова важно дали това споразумение ще има последващо действие, което е различно от действащите разпоредби. По-скоро ме занимава хоризонталния подход, защото при хоризонталния подход достоинствата са, че има последователност. трябва да се види връзката между споразумението и бъдещото правно основание. Това е нещо, което обсъждаме на веб страницата си. Насърчаваме страните всяко правно основание да отговаря на споразумението. Ако има конфликт, то правното основание има върховенство. Нека поясня само за 30 секунди, Споразумението ще се прилага спрямо трансфери и от държавите членки, не само от ЕС към САЩ. На второ място в споразумението има разпоредба, която пояснява до каква степен тези трансфери към САЩ могат да се разглеждат като еквивалентни на трансферите към агенции в ЕС. На трето място Споразумението ще се прилага не само спрямо обмена на данни при правоприлагането, но и спрямо трансфера от частни лица към компетентните органи. И нека кажа, че дефиницията на компетентни органи е твърде широка. Тук се включват съдебните системи, прокурорите, не става дума само за административните органи или полицията. Тези пояснения са важни, тъй като е добре да има хоризонтално споразумение, но зависи доколко висок ще е заложения стандарт. Благодаря, господин Бутерели. Софи иска думата. Аз не искам господин Фонсека да ни дава писмено изказването си, аз искам правна оценка. И също така, може ли да съберем всички въпроси на колегите, които бяха поставени и да ги пратим на комисията в писмен вид, за да получим конкретен отговор до края на седмицата? Ако, седми... Ако комисията не, не разполага с факти, то съм силно обезпокоена. Искам факти и оценка. Да, господин Ванеска точно това и предложи. Софи ще се съобразя с предложението ти. Наистина ще е добре да изпратим въпросите, на които искаме да получим отговор. Ян, последен имаш думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик съм поканил утре докладчиците в сянка. Би било много добре, ако комисията отново присъства, за да обясни отново член 5, параграф 3. Там имаме много въпроси. Има и съображения на правната служба. На нас ни се струва, че така се ограничават възможностите за държавите членки и ЕС да въвежда предпазни механизми при бъдещия трансфер на данни. Ако не разбираме правилно, трябва да ни се обясни, за да знаем дали текстът е приемлив, дали е достатъчно ясен. Именно за това утре ще проведем обсъждането с докладчиците в сянка. Ще искаме пояснения в писмен вид, особено по правните съображения на комисията. От гледна точка на яснотата би трябвало правният аргумент да бъде добре разбран и да може след това да се върнем към фактите. Благодаря. Всъщност, заключение аз също щях да съобщя за заседанието на докладчиците в Сянка. Освен това, очакваме и писмените отговори на комисията и тъй ще се видим утре. Продължаваме работа в 9 часа сутринта.